Уважаеми дами и господа, добре дошли на нашето заседание. Можем ли да одобрим дневния ред? Да, добре. И обичайното съобщение, че се излъчва пряко в интернет нашето заседание. Искам също така да ви напомня, че приложението и митинг електронно заседание е на разположение на депутатите, техните сътрудници и длъжностните лица в парламента. Там можете да намерите екземпляри от документацията. Имаме протокол от 5 септември. Получихте протокола. Ако до края на заседанието няма възражения, ще се смята протокола за одобрен. Първата точка от дневния ред е актуална информация за заседанията по тристранните преговори и други изяви. И е, мое задължение е да ви информирам за състоянието на преговорите по директивата за контрола върху придобиването и притежаването на оръжие. Повече известна е тази директива като директива за огнестрелното оръжие, тъй като съм докладчик, бих искала да ви кажа какво се случи на първото заседание по тристранните преговори. То състоя на 27 септември, вторник. Много благодаря на всички членове на нашия преговорен екип, които присъстваха. И благодаря на госпожа Стайлер, която водеше обсъждането като председателстваща. Имахме кратък обмен на мнения, за да информираме, съвет и света ни информира нас, че са се оформили съответните позиции – също така беше споменато, че парламентът е ангажиран с максимално ефикасна работа, за да може да се постигне споразумение колкото се може по-бързо. Комисията предоставя актуална информация за дейността на работната група за регламента по деактивация тази работна група се срещна в понеделник. Разбрахме, че е постигнат напредък, но има различия в подходите на различните държави членки, най-вече, що се отнася до въпроса за заваряването. Попитахме колко бързо този процес може, колко дълго може да вземе този процес по регламента. Първоначално комисията ни каза, че би трябвало до пролета всичко да е финализирано. Ние много ясно заявихме, че дейността по този регламент за деактивирането трябва да върви успоредно с дейността, която извършваме по директивата за огнестрелните оръжия, тъй като двата акта са свързани, регламентът по деактивация – се изпълнява от април ако има проблеми с изпълнението, важно е те да бъдат преодолени бързо. Разбрахме от комисията, че ще се постараят да ускорят процеса и казаха, че редовно се среща съответната работна група и имахме график също така за преговорите. След около две седмици ще имаме поредно заседание. Също така проверихме дали сме определили основните политически въпроси и основните въпроси за обсъждане на експертно ниво. Съгласихме се по 8 основни политически аспекти, които свързани с разрешение, маркировка, деактивиране, приложение 1 включващо категория А и Б. Е, категория А – изключения, транспонирането. Също така определихме 8 сфери, в които сметнахме, че сме сближили нашите позиции със съвета и това са вече технически въпроси, свързани с прегледа, с, с проверката на миналото, на огнестрелното оръжие, е също така въпроса за боеприпасите. Така че ще се работи на техническо ниво в съвета, така че постигнахме добър напредък, имахме подробно обсъждане по всички тези въпроси. Но, разбира се, сме привърженици на принципа, че не е постигнато съгласие по нищо, докато не е постигнато съгласие по всичко. Сигурна съм, че и моите колеги биха искали да ви информират за това какво се е случвало на това заседание. Заповядайте. Благодаря. Много се радваме, че започнаха тристранните преговори и, както вече каза Вики, стана ясно, че всички страни имат добрата воля да се постигне напредък, да се стигне до консенсус. Няма принципни разногласия между парламента и съвета, мисля си, че най-важното е да се намерят ясни формулировки, за да се избегне объркването или несигурността, да се гарантира правна сигурност. Смятаме, че текстът, който одобрихме в ИМКО през лятото е добър, балансиран текст и е добра основа за преговорите. Благодаря ви. Забравих да спомена нещо. Получихме отговор от комисията на писмата, които изпратихме. И тази информация е много подробна и ви препоръчвам да се запознаете с нея. И сега можем да преминем към следващата точка, която е доклад за блокирането на географски принципи на други форми дискриминация в основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар. Докладчикът е госпожа Роза Фонтун Хонштайн. Давам ви думата, заповядайте. Um, thank you very much. Много ви благодаря, Вики. Много е сложно днес да се стигне до сградата на парламента. Сигурна съм, че някои от колегите все още не могат да стигнат до сградата, дори метрото работи доста нередовно днес. Но се надявам, че те ще стигнат. И така, днес почваме да обсъждаме проекто регламента за преодолява на блокирането на географски принципи на други форми за дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или място на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар. Много се радвам, че започвам официално това обсъждане в нашата парламентарна комисия на това законодателно досие. Много е важно за мен ние да направим нещата както трябва и съм убедена, че и за всички вас това е важно. Затова приветствам първоначалната оценка на въздействието, изготвена на изследовата служба на парламента, както и анализа на госпожа Симонели във връзка с борбата срещу дискриминацията на потребителите и двата анализа би трябвало да са разпространени сред присъстващите и призовавам всички, които не са се запознали с тези документи, да се познаят с тях, защото те са много информативни, много интересни, много полезни. Много се радвам и съм много благодарна на Европейската комисия за изготвянето на това предложение – но всички знаят, че това е само отправна точка за по-нататъчно обсъждане. Предложението се отнася до ограничен брой стоки и услуги на пазара. То забранява дискриминацията на потребителите в зависимост от тяхната националност и мястото на установяване. Също така има разпоредби, които забранят блокирането на достъпа до сайтове и отказ на плащания в определени случаи. Искам преди всичко да се спра върху целта на регламента. Във времена на криза трябва да гарантираме това, че нашите съграждани гражданите на Европейския съюз трябва да ги верим, че не сме забравили за тях, че не забравим за това, което ни обединява. И това е единния пазар. До голяма степен – едно от нещата, които ни обединяват. И то по един много ясен във всеки начин. Където да се намирате, отношението към вас трябва да бъде едно и също, що се отнася до единия пазар. За това, чрез този регламент Европа ще изпрати ясно послание. Аз искам това послание да бъде положително и призовам всички колеги от нашата комисия – да изпратим, да отправим това положително послание до нашите граждани. Затова и съм убедена, че вие всички искате точно това. Затова трябва да се премахнат пречките, които пречат на финализирането на единия пазар. На това е едно пространство, където може да се извършва и покупка и продажба през границите защото ако не успеем да финализираме един пазар, ще изгубим конкуренцията в борба с конкуренцията на световно ниво. Не съм съгласна с аргумента, че трябва да изчакаме одобрението на договорите за продажби онлайн или други актове. Трябва в момента да преодолеем блокирането на географски принцип – и да предвидим разпоредби, които подпомагат хармонизирането на нашия пазар. Високо оценявам предложението на Европейската комисия, но същевременно признавам, че то е далеч от съвършенството, колкото и да е добро и интересно. Откакто сме получили предложението на комисията, проведох срещи, организирах слушани конференции. Например, миналата седмица заедно с господин Ансип, професор Джерми Ливкинд на конференция по цифров единен пазар в Копенхаген. Беше прекрасно организирана тази изява от датската търговско-промишлена камера. Беше интересно да следя обсъжданията там, но и ние проведохме много интересни обсъждания за блокирането на географски принцип. И отново чух от търговците много основателни възражения по редица аспекти в това предложение. Трябва да отчетем тези възражения и да потърсим добри решения. Не можем да предлагаме норми, които са трудни за спазване. Това би било нереалистично. Но когато говорим с потребителите и когато аз говорих също така миналата седмица с датските потребители, чух от тях, че предложението е твърде тясно като обхват. Трябва да обхваща и цифрово съдържание, защитено с авторско право и е, че в противен случай ще има много правни въпроси, свързани с отговорността финансова, административна а, и правна в по-широк смисъл. Трябва да разберем какви са опасенията на потребителите и на сектора, но не трябва при това да забравяме за основната цел, цел а именно да създадат хармонизирани условия, в които е по-лесно и по-безопасно да се търгува през граница. Има някои конкретни проблеми, които следва да обсъдим. Например, взаимоотношението между този проекторегламент с законодателството в областта на конкуренцията и директивата за услугите – отговорността, периода за отказ и правата на потребителите в ситуации, в които не са доставени стоки, но стоките се предоставят на друг пазар, различен от този, на който оперира стопанския субект. Имаме нужда да обсъдим формулировките и ще имаме за това време в бъдеще. Обаче има два основни въпроса, които искам да изтъкна още в самото начало. Първо, приложното поле. И искам да направя подробна оценка и анализ на приложното поле, да обсъдя приложното поле с вас и да помислим защо се включва приложното поле само на директивата за услугите. И искам много подробно да обсъдим защо в член четвърти още повече се стеснява приложното поле. Трябва да възприемем един по-широк подход и да помислим дали наистина различните сектори трябва да подлежат на различен режим, защото в някои сектори, като далеко съобщенията, вече са обхванати от разпоредби за блокирането на географски принцип. Но според мен трябва да проучим всички сектори, за да гарантираме законодателство, което да бъде безукорно от гледна точка на всички промени в бъдещето, които могат да случат. Също така стои проблема за пасивната продажба и случаите, когато търговеца насочва своята дейност към страната, в която обичайно пребивава клиента и в случаите, в които това не е така. Изцяло разбирам загрижеността на търговците във връзка с това. Те много често и много категорично ми заявяваха, че те искат да знаят в коя държава членка е правният режим, на който те. Тоест, ние трябва да мислим нестандартно. Трябва да работим по интелигентни решения, които няма да подкопаят Ясността и ще дадат на търговците правна сигурност. Скоро ще проведем заседание с докладчиците в Сянка и ще провеждаме такива заседания редовно на 14 ноември. Първоначално предложението беше за 29, но имахме проблеми с залата. Така че на 14 ще има заседание на работната група по цифрови единен пазар, която и това заседание ще разгледа най-неотложните проблеми с блокирането на географски принцип. Междувременно ще продължа да се срещам с заинтересованите страни, за да видя кои дейности по блокирането могат да бъдат обосновани. И както се планира, смятам да представя проектодоклада през декември. С нетърпение очаквам работата с вас, особено с докладчиците в сянка по това досие и съм убедена, че ще постигнем много добри резултати. Много ви благодаря. I feel as if I'm about to get geo Someone disturbs, someone disturbs us on purpose. Someone disturbs някой съвсем умишлено ни пречи. Е, това не е случайно. Да, да, иска да ни блокират разговорите, каза е, председателката. Няма да позволим да ни блокират. Госпожа Розия. Благодаря, Вики. Това е наистина интересно предложение в светлината на цифровия пазар, премахване на бариерите и дискриминацията в пречещи на трансграничните покупки. Да, това е разумно и уместно предложение. Има, то съдържа полезни неща, когато става дума за разлика за цените, когато говорим за абсолютно едни и същи услуги, пътувайки човек пътувайки на вакансия, човек го забелязва. Да, нуждаем се до повече прозрачност, по-широк достъп на клиентите до услуги онлайн, но все пак трябва да внимаваме за приложното поле, особено, що се отнася до отрасли, където трябва да се постави на особено внимание териториалния принцип. Говоря за изкуството и твор... културата и творческите професии. В момента много от такова съдържание се предлага онлайн, а има в много случаи цени и възнаграждения, които са географски обусловени. А, така че трябва да помислим а, за тези въпроси по, във връзка с възнагражденията. Тук трябва много внимателно да си помислим, що се отнася до приложното поле и всичко, което е свързано с авторски права, интелектуална собственост и така нататък. Пак ще кажа приложното поле. По-настоящем приложното поле съставлява интерес компромис с приложното поле на директивата за услугите, защото тук има наистина много предвиждания, много въображение, ако щете, в този сектор. Но едновременно с това и поражда и много страх сред провайдерите на услуги, които смятат, че ще трябва да плащат допълнително от една страна да участват в единния пазар по начин, по който не са непременно подготвени. Е, от друга страна, разбира се, не става дума за задължение да действат и да предлагат своя труд навсякъде в Европа и едновременно с това, от гледна точка на търговците, това ще породи, според мен, съвсем конкретни проблеми. Така че да бъдем внимателни какви е, задължения ще включим в документа, съвсем легитимни и свързани с прозрачността. Така че трябва ясно да свържем това с, е, е, защото има фирми и предприятия, които са много притеснени. А от гледна точка на правната сигурност е, трябва да внесем въпросите за прозрачността и недискриминацията, но тук имаме вече правни документи. Например, директивата за сервизите. Трябва наистина да направи всичко за правилното и всестранно прилагане на директивата за услугите, която вече съдържа антидискриминационни елемента тук трябва да бъдем пределно ясни, когато става дума за предлагането на услуги от разстояние, но и по член първи е, по, отношение на приложимото право, защитата на потребителите, е, какви са разпоредбите, които въжат за провайдерите на услуги и продажбите онлайн, да се помисли дали тук е, трябва да застъпим, застъпим и доброволния принцип за тези провайдери и търговци. Тоест, това са въпроси, изискващи ясно разграничение и пределна яснота. Мисля, че е, трябва да напреднем бързо по това досие. Ние имаме възможност като парламент да заемем ясна позиция спрямо държавите членки. Ние не веднъж сме говорили за единния пазар и единния цифров пазар. Приканвам ви да работим заедно и ефективно по това досие, по тази, този въпрос. Анлин Ван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 Честно да кажа, че чутото и прочетеното будят тревога у мен е, на път сме да създадем разпоредби, които по-скоро вадят очи, отколкото изписват вежди на потребителите. Комисията, разбира се, иска да подпомогне да предлагането в Европа, да могат фирмите да предлагат своите стоки и услуги навсякъде в Европа. Това разкрива широк потенциал е, говорим за огромен пазар с е, милиони и милиони хора. Но фирмите имат затруднения да реализират е, своята, своите продукти навсякъде. Например, унгарски фирми при принудени да продават в своята стока в Нидерландия, трябва да се съобразяват с нидерландското законодателство, което и бюрокрация и така нататък, което поражда включително и езикови проблеми, как да общуват те със своите потенциални потребители. Имаме вече разпоредби в действащи регламенти, е, е, които дават, уреждат до някъде този въпрос но това може наистина да създаде сериозни проблеми, особено за малките и средни фирми. Така че нека да внимаваме да не се окажем капката, която ще прелее чашата. И да не забравяме, че това предложение не трябва да, бъд, да подхожда двояко или по различен начин. Когато говорим за продажби онлайн или за цифрово съдържание, което се предлага. Отново конкретен пример. В доклада четем, съвсем основателно, че има задължението да се продава но потребителя трябва да поеме разходите за транспорт и доставка. В раз, разпоредбите за продажбите онлайн четем, че в такива случаи продавачът също трябва да поеме своята част от разходите. Нещата се разминават от една страна страна не можем да задължим продавача да стори това, тъй като не, не може да се подаде, да се даде единна цена в зависимост от разстоянието на доставка и това разходите са за сметка на купувача. В други случаи обаче е точно обратното. Това създава объркване Поначално намеренията и идеята тук са добри. Нека да защитим потребителите, но не бива да пораждаме притеснение и страх сред фирмите, които продават и търговците. Едно възможно решение, по което може да се помисли, това се чу и от комисията, един че един търговец може при определени обективни обстоятелства да откаже да извърши доставката. В зависимост, да речем, от някакви неизгодни за него изиска, езикови изисквания или нещо друго. И тук се, в това отношение се предлагат достатъчно възможности. И тези възможности за преротиране, пренасочване, така наречения рерутинг се вземат предвид. Нека да видим как действат нещата на практика днес. И по този начин е, ще улесним търговията в Европейския съюз, но не бива да предизвикваме обратен ефект с това, което правим. Председателката, благодаря. Кая, заповядайте, имате думата. Благодаря. Е, Дита изразява съжаление, че не може да дойде днес, но изразява благодарност към докладчика за проведените до сега разговори. Очаква проект от доклада. Междувременно имаме редица въпроси към комисията. Първо за приложното поле защото от преамбюла става ясно, че ам, от е, приложното поле се изключват единствено аудиовизуалните услуги, е, услугите на дребни финансовите услуги. Но ако се вгледаме в Член първи, член втори, алинея втора се вижда, че от приложното поле се изключват още редица други услуги, между които здравеопазване и социални услуги. Дали комисията би могла да даде пояснение? Тя смята, че това трябва да остане тук, а да не отива в директивата за услугите. Второ, що се отнася до свободата на договорите, не можем да прилагаме насилие или да задължаваме ам, транс, при трансгранични сделки. Какво ще правим с международните компании? Е, има огромни концерни, които отказват да осъществява трансгранични доставки, въпреки че търговията им по интернет процъфтява. Тя иска да знае правилно, правилно ли е това. Е, е, така, че ако в момента се осъществяват е, търговия между Амазон Германия или Амазон Франция, условията са различни, а всичката стока се експедира от Люксембург, където е и, и базиран Люксембург. По отношение на регламента трябва да се помисли поставя се въпроса дали не трябва да съобразим Рим едно по-добре с света в интернет и от след това трябва да продължим да работим в тази посока. Тук има решение на е, Съда на е, Европейския съюз. Е, предвижда ли се промяна на, на закона? Държавите очевидно искат все по-малко неприятности в това отношение. Ако комисията отговори на тези въпроси, можем да продължим да работим. Аз имам и мои въпроси. Удобно ли е да ги поставя сега или по-късно? Председателката, имаме доста много записани за изказване. Нека караме подред и после ще ви дам думата. Денис не е тук, Юлия Реда е тук. Благодаря. Първо, благодаря на докладчика за всестранния подход към темата. Добре е да бъдем амбициозни, защото комисията предлага нещо, което не, не помага с нищо на потребителите, а мисля, че е важно ние да продължим е, да работим наистина широко по този въпрос – и да покажем на потребителите, че нещата се улесняват и подобряват за тях. Е, като говорим за трансграничната търговия, мисля, че много от е, притесненията на търговците проистичат от страха от евентуални промени от тук на след, не на базата на сегашната на е, уредба. Мисля, че от това, което се предлага е важно. Пасивните продажби не означават, че търговците ще трябва да прилагат законодателството на всички държави членки, в които продават. Просто потребители има право на избор тук. Мисля, че този подход вече разрешава редица притеснения относно полистичащи затруднения от регламента. Мисля, че об че не е оправдано да съкръщаваме, да свиваме нещата. Това, което не разбирам в подхода на комисията, да се изключи всякакво авторско съдържание от задължението за действителни продажби, защото тук не става дума само за директивата за услугите, която изключва аудиовизуалните услуги. Комисията доста е търсила по въпроса и установява, че блокирането на географски принцип на подобно съдържание е широко разпространено. Също така установява, че половината от случаите на такова блокиране на авторски авторски текстове и произведения е свързано най-вече с интереса към печалба на продаващите компании. Не става дума за авторски права. И друга причина за изключване на авторските те, произведения е, че един тип такова, такъв защитен продукт е софтуера. И всякакви, економи... Е, всякакви електронни услуги на базата на софтуера, това е огромно, е, биха били изключени, ако приложим това. Което е особено фрустриращо за потребителите, че услугите няма да бъдат включени в забраната на е, географско пребестване. Така че продаващите софтуерни услуги могат да покажат какво предлагат на потребителите, но може да се окаже, че покупката ще бъде блокирана. Това е нереалистично и ще породи сериозно обесърчаване след е, потребителите. Да, някои част от съдържанието може да влезе, друго не. Но такъв хибриден подход, да речем, прена преместването а, е разрешено, а пък продажбите се блокират, това е неприемливо. Не може продавачите на авторско съдържание да кажат, че не могат да, да кажат, че блокират нещата заради притеснение на филмовата индустрия. Това е много характерен спор поради и това е много сериозен аргумент, за да се иска включването на тези услуги в директивата. И освен това, Мотивите на комисията за е, електронни книги, MP3, видеоигри за тяхното не включване тогава извинението беше чакаме пакета за авторските права, но той вече е факт, но не се не включва нищо, освен това, което предлагат радио и телевизионно разпръсквателните компании. Така че трябва много да внимаваме и да решим какво ще правим. Ще влезе ли това в, регла, в регламента? Председателката. Имаме седем заявки за изказване на Мария Кара Кораца Белта. Благодаря, приветствам предложението на комисията за е, премахване на дискриминацията за продажбите онлайн. Приветствам доклада на Роза. Имат повод за правна тревога, трябва да търсим, трябва да гарантираме правна сигурност. В момента има известно объркване и аз имам въпроси. Моите колеги вече поставиха въпроса за задължението да се продава, но не и да се доставя. И конкретно какво става, ако ако белгийска компания продава на германски е, потребител, но доставя в, в Белгия по силата на е, законодателството защита на потребителите. Тук нямаме единни правила на общия пазар. Второ, плащането, методите на плащане. Ако всички начини на плащане не се предлагат в цяла Европа, ние в Швеция имаме система наречена Swish, за която не, не подозират в Италия. Как ще се приложи това на практика? Звучи много технически, но това поражда тревога, ако се предлагат неприемливи системи на плащане. След това отново по плащанията е, как ще се борим с измамата при плащане онлайн, ако няма начини за ограничаване и верификация на плащането. И още, Анали каза, има задължение на продавача да поеме връщането на дефектни стоки. Но какво става, ако тази стока отиде в друга държава членка? Аз вече попитах, разпоредбите за защита на потребителя ли се прилагат? Да речем, ако стоката отиде от Германия в Гърция, връщането ще струва значително по-скъпо. -скъ така че очаквам конкретни въпроси, отговори от комисията на тези съвсем конкретни въпроси и освен това за приложното поле. Не можем просто да преписваме директивата за услугите. Е, тук има много е, въпроси, които не намират своя отговор в директивата за услугите. Социални услуги и здравеопазване, така че нека си извлечем полуки от старите грешки и да приложим тук по-широко приложно поле за този регламент. Благодаря. Andreas Schwab. Благодаря, госпожо председател. Е, искам да влея известен ентусиазъм в обсъждането, защото по принцип и това се отнася за взаимоотношението между настоящата директива и всички други директиви за единния пазар, съществува тясна връзка. Но, както казаха Ана Кораца и Ружа като е НП, ние искаме единен общ пазар и всички достъпен еднакво за всички европейски граждани. Сега блокирането на географски принципи, тези предложения създава затруднения, защото е, има редица правни проблеми, не само в това предложение, но и в комбинацията му с други. Но за, ще карам поред. Най-важното. Мисля, че ще опростим живота на гражданите, ако могат да постъпят, както на, на моите френски съседи, жени от град, Водоград Кел. Аз съм от Кел и е, там е най-голямото ДМ в Европа, защото всички французи пазаруват от там. Е, просто през границата купувате по-ефтини продукти, а в интернет не. Това не са нашите представи за единия пазар така че трябва да помислим гражданинът да не присъства, да, ако присъства физически съответно в друга държава, трябва да се съобразява с местоположението на продавача. И мисля, че е време да помислим да приемем необходимостта от приемането на, от промяна на а, Рим едно. Защото сторим ли това, ще има правни права за потребителя. И аз не съм съгласен при е, с тук за връщането на стоката, защото транспортните договори не попадат тук. Много още има какво да се говори, но като оставим правните затруднения, има много неща, които ще облегчат гражданите в Европа. Ако нямаме автоматичен рерутинг по член трети, ще се стигне до единни цени на това, което се предлага в Европа. Е, второ, член четвърти, достъп до стоки. Мисля, че този опит ще даде повече на гражданите, ако е, Зна, както знаем, че съветът е, за създава затруднения за упростяване правата на потребители но мисля, че ние трябва да имаме альтернативно оръжие за разговорите с съвета Ана Кораца е, постави някои въпроси, ще има и други въпроси. Да не, моя съвет, да не губим от очи в съчетанието и взаимодействието между различните предложения. Благодаря. Евлин Гепард. Благодаря, госпожо председател. И много се радвам, че обсъждаме това предложение. Много проблеми има през последните години за гражданите и ние трябва да помислим за бъдещето. За това е Хубаво, че има това предложение. То съдържа много разумни подходи и аз предлагам малко по-позитивен подход от казаното до сега. Е, чуваме само за проблеми. Не е така. Хубаво е, че вървим напред. И ето член трети за забраната за автоматичното преротиране. Това е много важно. Един въпрос, който среща различна оценка е приложното поле в директивата за услугите. Някои неща не са включени и това е основателно заради тяхната специфика, като да речем здравни услуги, хазарт, социални услуги. Нека да си остане така. Как те са приемливи и при блокирането на географски принци принцип. С повече изключения имаме по-голяма правна сигурност. Защото иначе ще стане тук едни изключения, там други изключения. Нека бъдем предпазливи, като разбира се, трябва да внимаваме защото директивата за услугите бе приета в момент, когато пазара на телекомуникации не беше като днешния. Всичко, което днес се предлага по интернет като услуги, тогава не съществуваше. Трябва внимателно да помислим. Аз съм съгласна с Юлия Реда. Като купувам един софтуер, искам да мога да си го купя и тук в Брюксел, макар че моят IP адрес е в Германия. Това са въпроси, които трябва внимателно да разгледаме. Изключенията или други подобни неща. Може би не можем да препишем едно към едно директивата за услугите по този въпрос, но при други изключения да не избързваме. Малко повече е, еуфория се надявам да чуя от тук на сетне, защото правим нещо наистина хубаво за нашите съграждани като им позволяваме да се възползват от европейския пазар без, и това го казва и комисията, без да принуждаваме търговците да продават цяла, в цяла Европа. Но пък онези, които продават в друга държава, не бива да дискриминират. Това е верния път. Очаквам с интерес работата. Благодаря, Роза. Мария Грапини. Mulțumesc, Vicky. Uh, nu știu cum o să răspund uh, ce... Благодаря ти, Вики. Не знам дали мога да бъда такъв ентусиаст. Вторник проведохме един дебат за онлайн продажбите. Хората се притесняват, подобно на нас. Статистиката не изглежда добре. онлайн продажбите в трансграничен план възлизат на 18%. Останалата част от продажбите са в вътрешен план във всяка държава членка. Радвам се, че Паскал за думата. Той знае какво смятат дружествата. Малките и средни предприятия, за тях само 7% от продажбите са трансгранични. Приветствам регламента. Така ще изградим повече доверие сред потребителите и сред продаващите дружества. Говорихме за гаранции, за хармонизация, но говорихме и за факта, и участите го споменаха, онлайн – често се продават и фалшификати. И не е ясно как да се борим с този феномен. Ако Европейската комисия погледне дерогациите, и тук вече имахме различни а, позиции за приложното поле, но трябва да има по-голямо доверие сред потребителите и трябва да дадем и тласък на МСП. При тях сега продажбите са 7%. Трябва да има упростяване, трябва да има хармонизация и трябва да има занижаване на цените, ако искаме да има повече онлайн продажби. Един румънец, ако си купи продукт онлайн, той ще трябва да заплати за транспорта Германия. Тогава е ясно, че няма да си купи. И точно тук трябва да е ударението. Необходимо е законодателство, което да взема предвид нарушението на права. Трябва да има баланс между интересите на продаващите и на купуващите, защото ние сме комисията имко все пак. И след това искам да се обърна към Европейската комисия. Нека да помолим комисията да направи така, че този регламент да е смислен и да отговаря на другите директиви за онлайн продажби. Иначе само бумащина ще трупаме, без да улесняваме живота на търгуващите. Няма достатъчно доверие. Кая Калас, please. Thank you. Uh, so, uh, I think it... Кая Калас. It has two sides. One... Имаме две страни. От едната страна са дружествата, от друга страна са потребителите. И от гледна точка на дружествата, Трябва да видим какви са причините за блокиране по географски принцип. Тъй като някои фирми продължават да настояват за такова блокиране. Ако това не ни е ясно, то тогава няма да разберем тяхната логика. Има някаква логика. Иначе всеки иска да продава повече. В интереси на двете страни е да се подобри достъпа до стоки и услуги в Европа. Заплащането става все по-бързо, тъй като вече използваме и мобилни приложения, така и по-лесно продават дружествата. Затова трябва да разберем защо се страхуват дружествата да продават на клиенти от други държави членки. Според мен основният им страх е, че ще трябва да спазват всички правила в съответната държава членка, от която е клиентът. Правила свързани с етикетирането и с опазване на околната среда и така нататък. За това трябва да видим какви са предпазните механизми при пасивните продажби, защото ако това е пасивна продажба, то тогава се прилагат правилата на държавата, където е седалището на фирмата, а не където се намира потребителят но пък от потребителска гледна точка трябва да са ясни задълженията и правата. Много е бързо да купиш нещо онлайн. Купуваш бързо, но не получаваш достатъчно информация какво се случва, ако продуктът не е достатъчно добър, когато го получиш. Затова потребителите трябва да получават тази информация предварително преди да сключат тази сделка. И още два момента ще засегна. Не виждам защо се изключват транспортните услуги тук. Сайтовете, на които пазаруват клиентите, са важни за тях – Също така не би трябвало да допускаме дискриминация на базата на телефонните номера. Искаме край на роуминга. Ако това стане, хората ще използват все повече телефоните си и не може да има дискриминация на базата на мобилния ти номер. Паскал Ахимо. Паскал. Майна колегин Гепа. Благодаря ти, Вики. Колегата Гепхарт ни призова да направим всичко възможно. Аз ще направя всичко, което тя ми казва. Затова ще призова всички колеги да разберат, че говорим за един пазар, който не съществува, когато говорим за географското блокиране. ние като че ли създаваме пазари, които вече не съществуват. Клиентите изличат полза от това. Ще създадем един огромен пазар с огромен потенциал. Съгласен съм и с казаното от Андрея Шваб. Той каза, че в това законодателство, което обсъждаме сега, трябва да подходим по-смело, а не да въртим едни и същи идеи. Това бяха встъпителните ми думи. Ще направя това, което поиска госпожа Гебхард. Сега следващото няма да й хареса, което ще кажа, но какво да се прави? Блокирането на съдържание. То е свързано пряко с приложимостта на законодателството. Това всъщност ще отрови единния пазар. А ако дружеството трябва постоянно да се пита, кое законодателство се прилага, когато купува или продава продукт, какво ще се случи, то тогава дружеството няма да се чувства уверено на пазара, е необходимо да се чувства така, за да бъде на пазара. Идете за приложимото право. Тя е много важна за дружествата. Защото ако продадат нещо на клиент в друга държава, но няма реализирана доставка, то тогава ще има разцепване на законодателството. От една страна за законодателството на държавата на клиента, което по Рим едно е приложимото законодателство. Но ако дружеството не трябва да достави <clears throat> съответната стока, да речем <clears throat> производител на мобилни телефони в Германия, който продава на потребител в Португалия, но няма да осъществи транспорта, то тогава немското право е приложимо. Така че трябва да се мисли в тази посока. Аз смятам, че нещата не са много ясни и затова искам да попитам Европейската комисия, <clears throat> кое право е приложимо. Да речем, ако имаме такъв телефон, който, както казах, се продава от Германия в Португалия. потребителят може да отиде до Германия и си го получава, т.е. не го получава по почтата или по куриерска служба. В различните случаи има различно приложено му право, което наистина ще отрови единния пазар. какво мисли Европейската комисия за това? Аз имам известно решение, чисто и просто трябва да се хармонизират тези законодателства. при цифровото съдържание имаме пълна хармонизация или поне трябва да имаме такава. Тогава всички тези въпроси ще бъдат разрешени и няма да се налага да се обръщаш към юрист преди да продадеш някакъв а, продукт. Просто не се налага да търсиш юридически съвети, а, дали и кое право се прилага към съответната транзакция. Следва въпроса за транспортните разходи или разходите по връщане. Това също трябва да бъде обсъдено. Трябва да има ясна дефиниция, за да може да не плаща два пъти а, потребителя. Искам да призова всички колеги да подходят смело, да намерят ясни решения и така всички ще извлечем полза. Благодаря. Yeah, uh, Благодаря, госпожо председател. Роза вече спомена, че в Дания това вече е един много оживен дебат, затова ще говоря на датски, тъй като ме слуша моите съграждани. Er, er øh, øh, Аз съм напълно съгласен с колегата Шваб. Важният въпрос тук е нещо да се случи, нещо да се движи, да има положително развитие. Затова дебата трябва да се съсредоточи върху факта, че трябва да се обяснат на, на всички граждани, че става дума за нещо положително. А, економическия свят има резерви, дружествата е ясно, че имат и това са резерви, които не бива да забравяме трябва да има плюсове и за двете страни, както каза колегата. Трябва да има и за дружествата, и за клиентите предимства. Затова хайде да не превръщаме този въпрос в изкуствен конфликт между дружества и потребители, между търговци и потребители. Няма такава дихотомия тук. Този пазар трябва да се задейства максимално бързо в интерес на всички. А, по тази причина мисля, че трябва да се съсредоточим тук, за да имаме по-ясен и е, фиксиран резултат. След това задълженията. Задълженията за доставка. Трябва да има ясни правила. А, е, там има положителни страни, но трябва по-добре да се продължава да се работи. Искам да видя дали първо да дам думата на комисията или да се гласува. В 10.30 ще има гласуване. 10.30. Добре. Комисията. Comes the commission. have the 112. Uh, thank you, chairman. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател и госпожо докладчик. Много въпроси бяха повдигнати. Ще се опитам да отговоря на всички. Първо, предложението е една първа стъпка – Трябва да обединим интересите на търговците и на потребителите. Някои говориха тук за повече хармонизация в други сфери. Комисията не е предприяла такава стъпка, защото ако тръгнем по този път, то тогава ще трябва да разгледаме и ДДС, а за това е необходимо единодушие в съвета. ДДС също е въпрос. Затова изградихме предложението върху разпоредбите, които съществуват днес. Приложното поле, докладчицата го спомена, здравеопазване. Искам да припомня, че здравеопазването е изключено от директивата за услугите. Вие си спомняте много добро, добре, госпожо Гепхарт, и Европейския парламент и съвета излязоха с директива за правата на пациентите. Там се предвижда правото за пътуване през граница на пациентите, така че ето ви един от ключовете. Следващият сектор е транспортът. Там имаме за авиолиниите законодателство, за сухопътния транспорт. Единственото нерегулирано, е, нерегулирана сфера е железопътния транспорт. В началото на 18-та година комисията ще излезе с предложение в рамките на общата а, железопътна политика. Далекосъобщенията. Има нов пакет за далекосъобщенията, който излезе на 14 октомври или ще излезе на 14 октомври. 92 член там предвижда за този сектор също конкретни разпоредби. Така че искам да ви приканя да се вгледате в тези инициативи. Авторското право. Авторското право ще бъде важен дебат при вас от ваша страна има очаквания пакетът от септември да предложи някои решения. В това предложение обаче казахме, че искаме да отделим малко повече време, тъй като клаузата за преразглеждане ще бъде задействана след две години. Не, че се крием, но авторското право не е авторско право. Ако погледнем електронните книги, видеоигрите. Това са съвсем различни пазари. Не може да се излезе с едно решение за всички тези пазари, тъй като заинтересованите страни имат голям интерес към техните пазари. Затова решихме, че имаме нужда от повече време и решихме да не включваме това в настоящото предложение. Още нещо, което се спомена от докладчицата, е свободата за сключване на договори, четвърти член от това предложение – за нас това е основната разпоредба. Ключовата разпоредба. Искаме да надградим единния пазар. Казахте, няма пазар. Не. Благодарение на Европа 35% от гражданите пресичат граница поне веднъж годишно. 16% от гражданите търгуват онлайн. Би трябвало много повече да бъдат, но не са. 8% от дружествата също работят онлайн и продават в трансграничен план. Много са ниски тези цифри. И за това трябва да се вземат предвид разходите, които са голям проблем а, за дружествата. Добре е с вас да работим по този въпрос Потребителите и гражданите очакват единния пазар да работи за тях. Някои от вас а, споменаха найемането на автомобили в чужбина. Имаше голям интерес сред обществеността към тази тема. Така, нека да се върна към практическите детайли за продаващите. не трябва да има задължение за доставка в трансграничен план. За нас предложението не съдържа организиране на оттегляне на продукта или връщане на продукта, който е дефектен. Например, Нидерландия и България. Някой от България купува нещо от Нидерландия. Трябва ли трансграничен план да организира нещо търговеца? Не. Не, няма трансгранична доставка и съответно няма право за оттегляне или връщане. Това се случва по закона на търговеца. Мисля, че доста неща казах. Затова казах, че прилагаме законодателството на дружеството. Очаквам допълнителни въпроси. Да, ще имаме допълнителни разговори по темата. Може би е добре да дам думата на докладчика, но така или иначе вече закъсняваме. Ако не възразявате, не искам да ви блокирам, а, но тя иска да каже нещо. Нямам време да дам отговор. Първо, много благодаря за много интересната дискусия. Всичко си записах. Надявам се, Вики, да продължим с дискусиите. Всички виждат колко е сложна тази тема. Имаме нужда от повече време. Наистина и на комисията мога да кажа, че не бива да се бърза, на колегите също. Много е важно а, всичко това, особено авторското право. Те удължиха сроковете, така че трябва да работим заедно. Надявам се, Вики, да намерим възможности да обсъдим тази тема, без времето да ни притиска. Ще намерим време, да. Десет минути имаме преди гласуването. Имаме едно представяне от комисията за делегирания регламент за e-call, електронното повикване и телефонен номер 112. Моля ви за тишина, тъй като това са спешни служби и този въпрос е важен, особено при инциденти с МПС. Ще дам думата на Барбара Бонвис. Заповядай, давам ти 6 минути. Thank you, Chair, and good morning, everybody. Благодаря ти. Подготвили сме представяне PowerPoint. Разбирам, че съкратихте времето ни. Доколкото разбирам, ще бъде качено представянето на вашия вебсайт. Можете да го погледнете. Няколко думи. Прилагаме текста за електронно повикване от 2015 година, приехме регламент за прилагането и сега пред вас излизаме с а, а, регламента по делегация. Имахме широки консултации с държавите членки, с заинтересованите страни. Бяхме в тесни връзки и с вас посредством различни събития, организирани от секретарията на ИМКО. Поради аспектите, свързани с защита на данните, се консултирахме също с надзорника за защита на данните и работната група по член 29. Сега по същество, целта ни и начина по който е изготвен този делегиран акт гарантира високо ниво на безопасност, ефикасност на системите, и свеждане до минимум на тежеста за производителите. Основният, извинете, основният тест, върху който почива нашите изследвания, е теста с пълна, пълно сблъскване на МПС. Има конфигурации обаче при такова сблъскване, които са по-важни дори от тези тестове за сблъскване. Имаме и отделни изпитвания, свързани с автоматичното задействане на това електронно повикване, функциониране на аудиосистемата, тъй като е много важно, за да работи системата, да има а, функционираща аудиосистема. Има един анекс, който, може би си спомняте, бе обсъждан по време на процеса на съвместно вземане на решение. Той е свързан за а, с услуги на трети страни, които доброволно да могат да бъдат включени от страна на работодателя в техното МПС, както и услуги свързани с 112. Трябва да направим така, че ако не работи системата на третата страна, то автоматично да се задейства повикването към 112. Но трябва да функционира цялата система за това. Що се отнася до автоматичното задействане – Имаше много дебати за това дали електронното повикване ще се задейства само когато има а, типичен сблъсък на катастрофа или когато има други инциденти, които не са сходни на такъв тип сблъсък. Наистина, според нас тази система трябва да се задейства и при други конфигурации, но не искаме пълен тест за това, чисто и просто искаме документация от производителят, който да каже, че наистина се е погрижил и за тези други а, происшествия, които могат да възникнат. След това имаме изисквания за съвместимостта, разполагането а, на услугите, т.е. позиционирането Галилео и Егнес и трябва да видим дали да включим разпоредби за периодични технически инспекции. Беше решено, че ще има предупреждение при незадействане на системата и трябва да има самотестване на системата, което да се използва като част от периодичния тест. Но не сме въвели пълна техническа проверка и тестване, тъй като нямаме правно основание за това. Ще помислим бъдеще дали ще трябва да се разшири директивата за проверки и тогава вече ще имаме съответните изисквания при одобрението на типа. Разбира се, има приложение за неприкосновеност на личния живот, и защитата на данни беше много важно за това. Разбира се, това няма да бъде единствения път, когато се обръщаме към тази проблематика и ще бъдат абсолютно необходими и ще се възползваме от знанията на експертите в областта на защитата на данни. И накрая по изключенията вече има някои изключения, които се съдържат в решението. Единственото изключение, което е предмет на делегиран акт, е изключението свързано с бронирани превозни средства. Така че това е накратко. Ако няма възражения, някакви възражения, най-вероятно публикуването на акта ще се извърши през ноември. Заповядайте. Имате думата. Много благодаря. Искам да благодаря на комисията за изложението. Ако ми дадете възможност, бих искала като докладчик да говоря в рамките на две минути. Целта е да се подготвят подробни технически изисквания и процедури за изпитвания за функционирането на системата електронно обаждане – също така ще е необходимо да се осигури неприкосновеност на личния живот и защитата на лични данни. Както беше споменато, този делегиран акт съдържа много технически подробности, изключително важни за системата за електронно обаждане. Обаче, за съжаление, комисията не предаде до 9 юни този делегиран акт. И искам да попитам каква е причината за това забавяне от почти 3 месеца. Освен това, правните служби ми казаха, че има един термин, който не е правно издържан. Няма да говоря за това подробно, но правните служби ще се свържат с съответните служби на комисията, за да уточнят използвания термин. По време на законодателната процедура се съгласихме, че тази система за електронно обаждане възоснова на телефона 112 е система за извънредни ситуации. Затова тази система трябва да бъде абсолютно надежна и да работи на най-високо ниво. Също системата трябва да работи много точно и същото въжи и за всичките компоненти, включително и за аудиооборудване. Също така се предвиждат периодични технически проверки, за това моля комисията да съгласи с това с нашето възражение към регламента и е необходимо да се въведат изисквания, гарантиращи надежността на цялата система и всичките компоненти и възли. Искам също така да благодаря на колегите от нашата парламентарна комисия, от Комисията по транспорта и гражданските свободи. Също така искам да благодаря сътрудниците на секретарията, които също така много помогнаха при изготвянето на доклада. Има ли желащи да се изкажат по тази тема? Аз искам да се изкажа. Maybe I didn't... Малко съм загрижена, може би не съм разбрала нещо съвсем. Вие казахте за происшествия, които не са много тежки. Определено е, ясно е, че системата за електронно обаждане ще се задейства при много сериозен сблъсък. Разбира се, ако някой се сблъска с количко от супермаркет или при паркиране удари друга кола, това не би трябвало да задейства системата за електронно обаждане. А ако това се случи, ние ще имаме прекалено много обаждания до службите за реагиране в извънредни ситуации. Те няма да имат капацитета да реагират. Затова е много важно да се гарантира това, че системата работи надлежно и че се извършват необходимите изпитвания, защото да се осигури това, че системата не се задейства при твърде леки сблъсъци, защото това също може индиректно доведе до ситуации, които застрашават живот на хората. Да, благодаря за въпроса. Да, наистина това е един въпросите, които се обсъждат и всички сме съгласни с това, за което вие говорихте, че трябва да се избегнат неоснователните електронни обаждания и правилата съдържат в приложение 5. Искаме да гарантираме това да бъдат избегнати неоснователните електронни обеждания към госпожа Зенхалова. Много ви благодаря за вашето сътрудничество, за сътрудничеството от страна на вашите колеги. Да, наистина има малко забавене от наша страна. Просто този въпрос се оказа твърде сложен от техническа гледна точка и крайният срок просто не ни стигна да извършим тази дейност, но проекто текста беше представен пред беше представен преди време и така или иначе ще се въведе тази система от 2018 година и само за нови моторни превозни средства, така че сектора ще има време да се адаптира и така прекрасно. Сега вече съвсем по графика можем да започнем с гласуването. И сега ще потърси списка си за гласуване. Voting on the opinion on, um... Гласуваме по становище We're voting on the Zulu opinion. на колегата Зулу. И така гласуваме по становището на колегата Гадзулу по трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Благодаря ви, Марко. И щом всички вземат местата си, ще започна. Компромисно изменение едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. И изменение 155, кой е за, против, въздържали се, отпада. Компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. 156, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за,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 против, въздържали се, отхвърля се 222 за, против, в... проверка по електронен път, моля гласувайте. Приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 206 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка по електронен път. False. Отхвърля се. 242 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Close. Passes. Приема се. Приема се. Ако вашата карта не работи, ще ви преброявам отделно. Вашия глас ще се преброява отделно. 221 за първа част за против въздържали се. Отхвърля се втора част за против въз... Електронна проверка. Passes. Приема се компромис 11 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 247-248 за, против, въздържали се, приема се. Just checking compromise 12. Компромис 12, мисля, че сега гласуваме. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 47 за, против, електронна проверка. Oh, up false. Oh, sorry, Rosa. Отхвърля се. А не, извинете. Okay. Sorry. Okay, I'm going to take that one again. Моля за извинение, нека отново да гласуваме. Изменение 47, електронно гласуване, моля. Е, one more person. One more person. Още един човек. Still one more person. No. Nope. Okay, close it, close it. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърля се, 46 за, против, отхвърля се, 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, 16 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против. Електронна проверка. 53. That falls. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, приема се 69 за, против, въздържали се, отпада 70, 70 за, против, въздържали се, отхвърля се 71 за, против, въздържали се, прието. 68 за, против, въздържали се. Електронна проверка. No, And um, 74 in 74 за, против. Електронна проверка по 74. 74. It's passed. Приема се. Компромис 19. Седемдесет и три. Гласуваме по 73. За. Седемдесет и три. Преди компромис 19. За. Против. Електронна проверка. Rejected. Отхвърля се. 16. Извинете, това е ком... компромис 19. За, против. Въздържали се, приема се. Изменени 84 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 20 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис. И изменение 7 за,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 111. 111 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Паст. приема се. 24. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 116. А, yes. In favor, again. Допълнение 116 за против. Гласуваме по 116 за добавения текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка. Okay, it's passed. It's, don't worry. Приема се, приема се. Изменение 9, първа част, изменение 72, заедно за, против, въздържали се, приема се. И изменение 126. One, two, six. In favor. 126 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Two more. Two more. Done. Close. Passed. 132. за. 132. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 133 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. False. One EPP too many. Един човек е в повече от НП. Това направо не е възможно. It falls anyway. Um, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се, 136 и 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се, 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая по целият текст измененията. Благодаря ви. Good. Thank you, Marco. Благодаря, Марко. Благодаря на колегата Золо. Right. And now on the... И сега предложение за график на заседание за 2017. Едно единствено гласуване. Кой е за? Трябва ли по електронен път да гласуваме? Против? Чудесно. Приема се. Чао. see bene, grazie. Thank you very much. And so we're going to have that trialogue on the Wednesday of Strasbourg.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 ще помоля всички да напуснат колкото да се може по-тихо. Thank you. In fact, I'm going to give you two minutes to do that. Um, thank you very much indeed. Um, so I'm going to hand the floor immediately to Lara Comey. Така много благодаря на всички. Веднага давам думата на докладчика госпожа Коми. Това е становище за Европейски съюз отбрана, водещата комисия, комисията по сигурност и отбрана. Тя е подкомисия на комисията ФЕД и госпожа Коми внесе своето предложение на 6 юли и има 96 внесени изменения. Така че в момента ще обсъждам измененията към доклад на госпожа Коми. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря на всички тези, които излязаха с изменения. Както вие припомнихте, има 96 изменения. Вече сме ги анализирали. Направихме съставен докладчици в Сянка. И сме на последната права преди изготвянето на доклада. Имаме доста компромиси, които в момента обработваме. Движим се с чудесно темпо за гласуването на 11 октември. Благодаря за участието по тази тема. Тя е много важна. Тя е много актуална, особено в един период, в който има толкова терористични атаки и в който се опитваме да хармонизираме отбраната си. Календарът, който споменах, председателката ме устройва. 11 октомври гласуване в Имко и след това ноември в пленарната зала. Good cherry. Um, Мария Крапини. Добре. Госпожа Крапини. Благодаря. Преди всичко, като докладчик Сянка, искам да благодаря на Лара Коми за прекрасното сътрудничество. Ние внесохме 20 изменения и мисля си, че в крайна сметка, чрез компромиси намерихме оптималните решения. Бих искала да се спра на някои принципи, важни за социалистите и демократите. В това становище не бихме искали да се разбира, че искаме да се намесваме в придобиванията, придобиването на уражение трябва да имаме по-добра хармонизация, за да преодолеем разпокъсаността на пазара, що се отнася до отбранителната промишленост. Трябва да подобрим законодателство, да потърсим методи за финансиране на научно-изследователската и научно-развойната дейност, свързана с отбраната. За нашата група е много важно незаконната миграция, визирана в точка 7, да се замести с друг термин. Защото се прави връзка между миграция и тероризма. Ако това се запази, това ще бъде много достойно, за съжаление. Затова предлагаме в компромисния текст нова формулировка за точка 7. В нашия текст се стремихме да преодолем разпокусаността на пазара, отнасящ се към отбранителната промишленост. На вътрешния много е важно да имаме вътрешен пазар за отбранителната промишленост и е важно да се гарантира достъпа на малките и средни предприятия. За това трябва да се актуализира законодателството и навсякъде, където е възможно, трябва да въведем общи европейски стандарти, спецификации, за да се гарантира сигурността и безопасността на европейските граждани. Благодаря ви и съм убедена, че ще имаме едно много добро становище И разбира се, надявам, че комисията АФЕД ще се вслуша в нашето становище, защото отбранителната промишленост има нужда от един наистина единен пазар, един пазар, на който могат да оперират и малките и средни предприятия. Благодаря ви. Emma McClarkin. Well, thank you to the rapporteurs, shadow rapporteurs for what was a very productive... Благодаря на до, до докладчика и докладчика в Сянка. Имахме изключително продуктивна среща и мисля, че тук става дума основно за неща, които са свързани с пазара, но все пак има редица е, въпроси, свързани с компетентността, но аз се надявам, че ще постигнем резултат. Има редица компромисни предложения във връзка с директивата за транспорт, обществените поръчки и други такива. И аз е, особено приветствам нези компромисни изменения, които обръщат нарочно внимание на малки и средни предприятия предприятия. Те, много от тях са пряко засегнати, затова е хубаво да влезе това, това да влезе в становището. И все пак имам редица притеснения и резерви. Е, първо, ли, липсва Евро, съвета на Европейския съюз и мнението на държавните членки. Просто е абсурдно да ги игнорираме. Един от компромис, едно от компромисните предложения дори поставя въпроса за суверенитета тук трябва да... Целта е да помислим за пазар на отбраната не само в полза на европейската политика, но и на държавите членки и тяхната, техните възможности и тяхната промишленост. Опасявам се от европейска централизация в тази област. Сближаването е, разбира се, е, добро, но без НАТО и без нашите съюзници в е, глобален план това не е приемливо. Трябва по-скоро да се борим за взаимно признаване на стандартите в областта на отбраната. Тук става дума за глобални действия, така че трябва да се съобразим с международните стандарти и стандартите на НАТО, поне да ги отбелязваме. Е, необходимо е да има международно, е, международна конкуренция, но ние трябва да бъдем част от е, международните стандарти. И е, накрая не бива да дублираме изискванията и усилията на НАТО и Европейския съюз. Така че нека да не повтаряме това, което правят НАТО и държавите членки и Европейския съюз не бива е, да, да е, работи в този дух. Благодаря. Е, че взехте предвид моите предложения. Надявам се, че това ще намери съответно отражение и по време на гласуването. Господин Лок, Локард, благодаря. Горе-долу ще повторя казаното от госпожа Макларкин. Благодаря за доклада. Отчитам повечето изменения. Те са взети предвид. Мога да бъда относително кратък. За правомощията. Е, тук става дума за компетентността на Европейския съюз по външните граници и по въпросите за миграцията. Тук има какво да се желае. Съгласен съм с госпожа Макларкен е, сега за стандартизацията и следователската и научна дейност, е, обществените поръчки, това тук трябва да, да има наистина полза от доклада. И трето, може би знаете, че ем, какво, е, какво е отношението на Дания по въпроса за отбраната. Е, така че е, за това ще продължа на датски. Тук е, става дума за идеите за създаване на европейска армия. Да, сътрудничеството е добро, то допринася за нещата, но просто да копираме или да повтаряме това, което вече съществува в НАТО, защото НАТО е нашата, нашия център, нашата, нашата опорна изборна точка и не бива да забравяме. Така че нека ясно кажем, че не се стремим към европейска армия, че искаме добро сътрудничество с НАТО в духа както до сега. Председателката, благодаря. Игор Сос, Шолтеш. Е, уважаеми докладчици и съдокладчици, първо благодаря на госпожа Коми за е, сътрудничеството и, взаим... и доброто становище. Като цяло ние можем да подкрепим повечето от предложенията подкрепяме подхода възприят първоначално докладчика за нас най-важно в Европейския съюз за отбрана е необходимостта от по-ефикасно сътрудничество между държавите членки. В предложените от мен изменения ясно се посочва, че липсва прозрачност по отношение връзката между националната администрация в областта на отбраната и ем, промишлеността в тази област. Тук има място за корупция и за злоупотреба с обществени средства. Така че ако не можем да постигнем споразумение, трябва ясно да заявим е, какви, при какви условия ще се прием компромиси. Мисля, че по отношение на прозрачността трябва да бъдем пределно ясни, макар че тя малко напомня Светия Грал. Всеки знае, че съществува, никой не го е виждал и докосвал но начина за добър контрол на разходите и е, избягване на излишни разходи е много важен. След това, обществените поръчки, това не трябва да се допуска нелоялна конкуренция, корупция, така че това трябва да съответства на доброто функциониране на единния пазар. И накрая въпроси, които не попадат под европейска е, компетентност и нашата компетентност не бива да се споменават. Нека другите комисии, които отговарят като АФЕД, да речем, да е, се занимаят с, занимаят с този въпрос. Визирам миграцията, например, се. Има връзки между тези явления, но не и в този случай. Благодаря. So if there are no speakers... Не Виждам го, желащи да се изкажат от ФДД и НФ, Господин Шваб, благодаря. Първо благо, поздравявам Лара Коми за политическия ентусиазъм и динамика, с които представя предложението, компромисните предложения от днешна дата, те бяха разпратени днес, съдържат много това, което ще кажа, затова няколко лични думи. Аз мисля, че тук не става дума за разделение на правомощията между Афет и нас, а по-скоро за въпроса дали можем да постигнем съгласие в областта на европейската отбрана. И тук не, не говорим толкова за правила. Става дума за политическа воля на държавите членки наистина да се стигне до единни обществени поръчки. Ако искаме едни, едни и същи европейски хеликоптери, но има 70 хиляди различни изисквания от държавите членки. Е, никога няма да се преодолеят бариерата, бариерите пред единния пазар. И е, колегите, които говорят за правомощията и компетентността между АФЕТ и нас, трябва да кажа, че основният проблем е при обществените поръчки в държавите членки и политическата воля. И колежката Коми е права. А ако ние, като Европейски парламент, не заявим ясно, че се нуждаем от а, общ, по-добра единна и обща политика на отбрана без альтернатива, няма да постигнем нищо. НАТО е стожер на европейската сигурност и в никакъв случай не бива да мислим за отдел, отделна европейска обрана без НАТО. Единствено, ако имаме добра, добре координирана политика на отбрана между държавите членки, това ще е в полза на НАТО. Е, това ще смятам да заявя и в дебата е, в пленарна зала след консултации с АФЕТ. Председателката Благодаря, госпожо председател. Е, аз самата не съм циник, но се, се чуват цинични гласове, че след като Европейския съюз се провали в толкова области, да се обединим поне около отбраната. Нека тя е свързващото звено, за да прикрием а, слабостите си, говорики за европейска армия. Радвам се, че в компромисното предложение вече не става дума за европейска армия, защото това би породило редица недоразумения. Ние най-вече говорим за значителни, значими въпроси, като единния пазар, подчертаваме действието и начин на действие на отбранителната индустрия, общи стандарти в държа, държавите членки. Т.е. идеята е по-добро сътрудничество и подобряване на това сътрудничество, а не европейска армия. А, това е важно и госпожа Грапини го спомена в никакъв случай не трябва да изпадаме в положение да използваме миграцията като аргумент в подкрепа на европейска армия. Това би било наистина шокиращо, а такова нещо присъстваше в първоначалното предложение. Сегашното предложение обаче е наистина балансирано. не виждам представител на комисията. Имахме изключително интересен разговор с госпожа Могерини на засед... последната сесия в Страсбург. Говори се за сътрудничество в рамките на Европейския съюз по въпросите на отбраната. Много е, много деликатен въпрос и много пространно си говорихме по този въпрос. Тя също не говори за европейска армия, за ролята на държавите членки, за е, компетенции, комп, комп, правомощията на НАТО е, и че не бива да налагаме хармонизация, общи стандарти, да, сходни условия за възлагане на обществени поръчки, да, но нищо, което да се налага и се радвам, че нещата продължават да вървят в тази посока, макар че несъмнено има още какво да се желае. Това са наистина деликатни въпроси. Е, аз благодаря за проявената деликатност и разбиране по този въпрос и от ваша страна. Предстои гласуване. Гласуването ще бъде през октомври, така че имаме малко повече време за да поработим по този въпрос. Сега ще върна думата на Лара. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Няколко уточнения искам да направя. Компромисите, разбира се, са направени тази сутрин. Бяха изпратени на всички. Някои от вас не са имали възможност да ги видят. Много от наблюденията, които бяха направени, вече са взети предвид в компромисните изменения. Ще ви дам един пример. Примерът е с иммиграцията. Вече не говорим за законна миграция, това го решихме още в понеделник. Вече говорим за темата трафик на лица. А, така че това вече е разрешено. След това за компетентностите. Ние не сме комисията Либе и не сме комисията, която се занимава с миграцията и затова не сме се опитали по никакъв начин да крадем ролята на когото и да било. има компромиси, с различните политически групи, говорихме за различните причини, говорихме за настоящото състояние, в което се намира Европа по отношение на миграцията, говорихме за проблема за тероризма и за миграцията. Е, това не върви срещу или против компетентностите на ИМКО. Това са политически послания, които трябва да бъдат отправени, за да може още повече е, да се е, говори за истински съюз на отбраната. Всички стигнахме до съгласие, че не трябва да има войска, е, тъй като там ще е необходимо решение, което няма да се вземе от Европейския парламент при тези обстоятелства. След това включихме обществените поръчки. Това беше един елемент, който още повече трябваше да се доразработи. Там имаме и много изменения от колегите. Те ще бъдат гласувани или отделно, или част от тях, както казаха и другите колеги, ги включихме в компромисни изменения. Малките и средни предприятия имат фокус, говорим и за прозрачност много, така че единственият аспект за който се обръщам към колегите, които не присъстваха в понеделник на заседанието, е да погледнат компромисите, е, които сме се разбрали с е, вашите служители. Компромисите покриват е, всичко това, което сте ни изпратили. На заседанието на докладчиците в Сянка ясно казах, че има политически линии, които са различни. Затова има определени политически групи, които ясно си личат в текста. Ако искаме Европейски съюз на отбраната, е необходима координация, координация между държавите членки. Нормално е, ако има колеги или група, които да не са съгласни по този въпрос, аз трудно мога да направя нещо, защото посоката и на Европейската комисия на Юнкер, и посоката на Могерини, и що се отнася до голямата част от групите в парламента е да се върви в тази посока. Така че няма как да се намери компромис, когато всички са решили нещо, а останалите не. Искаме координация на европейско ниво, а не фокус върху държава членки. 11 октомври е гласуването, довършваме определени компромиси, както казах. Аз съм на ваше разположение. Good. Добре. Следващата точка от дневния ред е... И... Халас. доклада за роботиката на Дита Харанзова. Моля, моля да имате минута търпение, за да подредим нещата технически. just going to let the defence lobby leave the room. Оставяме на страна отбраната и продължаваме с роботите. So the... И така, темата е, е граждан, да гражданско-правни норми за роботиката. Дита Харзанова е, не присъства в залата. Госпожа Кала ще говори е, вместо нея. Благодаря от името на госпожа Дита Харанзова. Изказвам благодарност на всички внесли 67 изменения, включително колегите които не са от нашата комисия. На тази база тя предлага 8 компромисни предложения. Някои предложения са почти идентични, но по отношение на заедостта е въпрос, който тя не смята, че трябва да включваме. Това първо не трябва нужда да присъства във всеки параграф, нито е от нашата компетентност. Тук говорим по-скоро за социална сигурност. Има отделни мнения и становища на компетентните комисии. Това първо. Второ, въпросите, за които става дума, става дума, са свързани не с политиката за роботиката, а за заетостта, тъй като политиката в областта на роботиката не е толкова хоризонтална. Не, Някак си се опитваме да напъхаме широ голямата тема за заетостта в малката тема за роботиката. Е, трябва изглежда да се помисли как да се внесат промени. Може би все пак генерална дирекция заетост трябва да се произнесе по въпроса и накрая не, не се подкрепят предложения, предложения свързани с това как да се ползват роботите. Роботите съществуват, те са факт е, так, да речем в автоматизираното производство широко се използват роботите, а едновременно с това имаме увеличаване броя на заетите през 2008 година. Роботите не са заместили хората, просто ние трябва да се съобразим с тази промяна, но би трябвало е, да се мисли повече за мерки за подготовка и, и обучение, това е по-част от нашата тема. Все пак ние трябва да се ограничим до ясна позиция в нашата работа. И освен това има предложение да се включи в точка от преамбюла в параграфа за заетостта, но не би подкрепила други предложения и допълнения извън това. Тя се надява, че групата ни ще приеме компромисните и предложения и че ще постигнем бързо съгласие по окончателния вариант на текста. Virginie, vas No, no, no, no, sorry, sorry. First of all, Jiri Popsil for the EPP. Děkuji pěkně. Или Иржи. Благодаря, госпожо председател. От името на нашата политическа група, аз ЕНП, е внимателно проучих предложението и ам, искам да изразя своето задоволство, защото предлаганите от мен и изменения бяха включени в текста. Искам да обърна. За това ще кажа е, нещо друго. Е, на места ми се струва, че текстът е прекалено подробен. Първо, по изменение номер 3 е, като ориентация, то е вярно. Ние трябва да избегнем раздробяване на единния пазар. Това подчертава значението на взаимното признаване на трансгранични продукти и програми. Да, така трябва да и да работим. И все пак в миналото, когато става, става, е ставало дума за официален надзор над пазара, ни се струва, че се впускаме в подробности, които будят съмнение и могат да породят проблеми. Затова искам да предложа на госпожа Харанзова тук да заличим е, текста за достъпа до софтуер. Изпадаме в излишни подробности, които нямат място тук. За това да помислим за други въпроси, като да речем защита на авторски права, лични данни и така нататък. Това е чисто тех... Е, редакционна промяна, която мисля лесно ще внесем. Изменение седмо, според мен, е много важно. Става дума за разработка е, на коли на автопилот, автономни коли и дрони. Е, това са едни от най-актуалните теми, които се асоциират с роботиката. И не подкрепим ли в Европа строителството на автономни е, коли, автомобили, САЩ ще ни изпреварят. Така че това трябва да бъде в обект на нашия дебат. По въпроса за автономните автомобили, от една страна тук съществуват букет от национални разпоредби, които могат да попречат разработването им. За това се нуждаем от едини балансирани правила за Европейския съюз в полза на всички участници и заинтересовани. От друга страна, как стои въпроса с хармонизацията? Моето мнение е, че в бъдеще изменение 7 няма да ни даде необходимата възможност за дебат относно хармонизацията. И освен това, трябва да внимаваме да не прекаляваме с регулирането на този въпрос. Но в този смисъл аз съм съгласен с изменение 7 и искам да кажа още нещо. Не е фатално, но ми се струва важно. В този компромис, изхождайки от това как е, общо подхождаме, трябва, подхождаме, трябва да помислим и за компенсация, защото това ще бъде в е, компетентността на държавите членки, докато Европейския съюз трябва да даде само едни е, общи правила, докато нещата ще трябва да се решат на национално ниво. Нека да помислим за това. Още един компромис искам да предложа, госпожо председател. В преамбюла относно е, сервизните роботи. В смисъл, че роботите са все по-близо до хората, което дава широки възможности на обществото. Да се възползваме от това. Е, тук опираме до въпросите за отговорността, така че е, трябва да помислим дали да не включим подобен текст в преамбюла. Но разбира се, това ще зависи от докладчика. И накрая бих искал да се, се спра на предложенията на господин Шваб за създаване на технически комитет по роботика, който да се занимава с тези въпроса. Въпросът ми е че всъщност се нуждаем от нова Европейска агенция по роботика и този комитет би могъл да играе подобна роля, без да се стига до създаване на агенция. Това е всичко от мен. Надявам се да постигнем съгласие с докладчика. Ние сме готови да подкрепим като НП доклада това не е в конфликт с казаното от нея. А, благодаря, Вики. Мисля, че е важно парламента да помисли по този въпрос, защото развитието на роботиката и на изкуствения интелект се разгръща мащабно. Темата не е нова, но продължава да поставя много въпроси. Етични, технически, правни, социални, така че темата е наистина важна. Е, трябва да, да, да, да отбележа, че е, доклада разглежда въпроса много разумно, много е, балансирано. Представени са, поставени са под акцента положителните аспекти, но едновременно с това не всяка технология е еднакво добра и крие определени рискове, така че трябва да осмисли обмислим всички възможни последици. За това съм предложила изменение, за да отчетем в основни лили е, тема, който не е засегната, по-скоро от етично естество и свързана с сериозни последствия. Трябва да имаме въпроса, да имаме предвид отражението върху сферата на заетостта. Всички въпроси за социална закрила, за заетост и така нататък влизат тук. Това е според мен тема, която заслужава вниманието ни в нашата работа и трябва се нуждаем от истинска амбициозна стратегия по този въпрос. САЩ и Япония вече имат. Европейския съюз трябва да помисли по въпрос. Ще внеса компромисни предложения. Съжалявам само, че тук нещата са поставени доста рестриктивно и не остават място за дебат специално по въпроса на заетостта. Трябва да потърсим истински компромиси, които обединяват всички позиции. Благодаря. Thank you. Um... И аз благодаря. Аз съм докладчик в сянка на Екаре. Благодаря на Дита за компромисите. Знам, че иска бързо да работим, но получихме преди два дена тези компромиси, тя иска до утре да й отговорим. Ще се опитаме да го направим, разбира се, но нека наистина да се мисли чисто практически как е възможно това. Съгласна съм с бележките на докладчика. Има някои изменения, не са в нашия мандат. Е, Пет и шесто изменение, те са свързани с заетостта, така че е добре малко да ги редактираме, особено шести компромис, където искаме Европейската комисия да създаде програми за обучение в цяла Европа. Няма ли да е по-добре държавите членки да направят такива а, програми, тъй като това е тяхна компетентност и всяка вид обучение и по принцип и къде. Стандартите също представляват проблем който ме интересува. Четвърто изменение. Първо, трябва да признаем, че много работа вече е свършена в процеса на стандартизация в Европа. Десетилетия труд е положен. И това е сфера, която е изключително важна в процеса на стандартизация. Когато говорим за стандартизация, не е нужно да се използва думата хармонизация – стандар... може да кажем, че стандартизацията е основен процес и така нататък. Моето изменение 27 е говори за това как стандартите трябва да бъдат отдолу нагоре, да има искане от дружествата или обществеността, така че е добре малко да се изчисти 27 изменение. След това органите за задаване на стандарти в Европа са тези, които би трябвало да работят активно с други международни органи, а не самата Европейска комисия, а органите, които задават стандарти. Според мен така ще покажем колко са важни експертните групи. Когато се заложат стандартите от индустрията, тогава и индустрията си поема и разходите, около 95% от тях. Затова искаме да продължим това търсене да идва от индустрията. Има някои изменения, които одобрихме в доклада КОМИ за вътрешния пазар. Мисля, че можем да ги включим тук също. След това компромисно изменение 7. Много бе интересен диалога за типовото одобрение и автономните автомобили, залагането на стандарти. По тези въпроси се говори навсякъде. Можем да напишем, че дискусията тече по-настоящем и също се надявам да включите 60-тото ми изменение. То е свързано с застрахователните режими. Имаме нови технологии, които се включват, съществуващите модели за застраховка може би няма да се наложи да бъдат променени, може би може да бъдат запазени. Колата Тесла го показа, трябва да видим какъв е стандарта за тези автономни автомобили. Записала съм го в 60-то изменение към 50 ти член. Отлична работа, много бързо се работи. Браво! Ян Филип, Ян Филип, ти ли ще се изкажеш? Чудесно. Филип, for the Greens. Thank you very much. Uh... Благодаря ви от името на зелените. Искам да благодаря на колегата за отличната работа по компромисните изменения. Голямата част от нашите изменения, включително надзора над пазара, са включени. Също така стандартите за безопасност и сигурност са засегнати. Споменава се също и сигурността и правото на личен живот. Има нещо, което отново се налага да посоча и то е свързано с потребителя, когато говорим за медицински уреди, особено импланти. Въпросът с собствеността, както и независимите дружества, както и задължението за депозит, може би ще трябва да бъде допояснено. 1748 са нашите изменения. Искаме с тях да проведем дебат, както и да се гласува по тях, тъй като според нас те са задължително. Всичко останало е чудесно. Like Някой друг иска ли думата? Не, благодаря. Комисията иска ли думата? I'm going to hand over the chair now to Nicola Danti, who's going to chair the... Никола Данти ще председателства по одобрение, типовото одобрение. Благодаря на секретарията за това, че подреди такива чудесни заседания миналата седмица. Благодаря на съветниците и на докладчиците, които работеха така усилено. Много интензивна работа се проведе. Благодаря. <laughs> Благодаря. Продължаваме с работата на нашата комисия. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът Далтон за предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета, свързано с надзора на МПС, ремаркетата и техническите възли. Давам думата веднага на нашия докладчик, господин Далтон. Um, Благодаря, председателю. В самото начало ще кажа, че миналата седмица имахме пътуване, което ясно зададе рамката за дебатът ни днес. Видяхме множество хора от всички страни на този дебат, така че мисля, че рамката ни е съвсем ясна. Предложението на Европейската комисия е едно отлично начало за промяна на системата за типово одобрение на МПС, съществуващото законодателство от 2007 година и в него няма разпоредби за надзор на пазара, например. Така че още преди случая с Volkswagen беше ясно, че закона трябва да се актуализира, както направихме с мотоциклетите през 2013 година. Макар, че всички мислят за емисии, когато говорим за това, не става дума тук само за емисии. Безопасността също е много важна при типовото одобрение. Трябва да отговорим, разбира се, на минусите и недостига на качества, които посочи Volkswagen, но е хубаво да се погледне и безопасността. Нека да бъдем ясни обаче. Производителите измамиха и потребителите и системата за тестване на емисии. От там тръгваме. Ако някой ще мами, той ще измами е, системата, каквато и да е системата. За да подходим към този проблем, трябва да го разгледаме двояко. От е, една страна, вече гласувахме за новия тест за емисии при реално шофиране. Това е един много по-реалистичен тест и той може да улови измамниците. Така че още преди да говорим за типовото одобрение, трябва да кажем, че това изпитване за шофиране и тестване в реално време ще промени нещата. Втората част, която е свързана пряко с типовото одобрение, е липсата на контрол на пазара – такъв надзор съществуваше преди, а, не съществуваше преди Volkswagen и затова не можахме да го уловим. Няма задължения към националните правителства. Тази система показа какви са слабостите и, и показа, че надзора на техническите служби, както и случая на а, за общ отговор и обща реакция на такива проблеми в трансграничен план тук е много важен. Какви са моите промени? Първо, укрепване на възможността за прилагане. Основният елемент на доклада е по-силна роля на правоприлагането. Събираме представители на държавите членки, които отговарят за надзор на пазара и типово одобрение и комисията ще председателства тази среща. Те ще имат различни задачи, например прилагането на регламента, ще разглеждат доказателства, които идват от трети страни, могат да направят препоръки, които идват от прегледи, направени от органи в държавите членки, ще извършват надзор над пазара, ще разглеждат какви са системите при не спазване за достъп до съд. Държавите членки трябва да правят надзор на пазара и ще има и партньорска проверка. След това Одобрение на техническите служби. Европейската комисия предложи техническите, техническите служби да преминат през съвместна оценка от държавите членки и от комисията. Аз предлагам този метод на съвместна оценка да се използва и за периодичната оценка на техническите служби, като по този начин ще има по-голям поглед върху дейността. Това ще бъде ясна стъпка напред. Що се отнася до изпитанията и производството? Три важни промени имаме тук. Провеждането на тестовете, оценката на производството, за да може да се види дали там има измами. Техническите служби отговарят за изпитванията и за подбора на параметри, които се прилагат за да се види какви са стойностите, които позволява регламента, да речем температурата, при която се произвежда изпитването, тъй като това често е било проблем. На второ място, стратегии за управление на двигателите трябва да бъдат напълно оповестени на всички, трябва да се ясни всички аргументи за необходимостта от такава система. На трето място, все по-чести проверки за спазването, трябва да отговарят на типа и на изискванията на регламента, за да сме сигурни, че всички коли, които са в момента в производство, отговарят на изискванията. Приветствам предложенията на Европейската комисия. Проекто доклада укрепва честотата на проверките от 4 на 3 години. Резултатите се публикуват в форум, прави се ясно описване на резултатите и съответно се описват и проблемите за не, при неспазване. Органите за надзор на пазара трябва да разглеждат информация подадена от трети страни, когато решават как да продължават дейността си. И според мен това е изключително важно, когато имаме надзор от трета страна. Що се отнася до тези части от доклада, по които има известно неразбиране и малко тревоги, те са свързани с заличаването на надзора от страна на Европейската комисия. Мисля, че бихте се съгласили, че ако ще имаме национални системи и взаимно признаване, трябва да има някакъв надзор над системата. Имаме нужда от съдя, който да свирне, ако има нарушение, но тази роля трябва да е ясно изписана. Според мен това ще е основната част от дебата през идните седмици. Моят доклад не предвижда комисията да прави независима оценка или да създава национални структури за заплащане. Според мен комисията не може, няма капацитет да прави такива надзорни дейности. Единствено, ако има национални органи за надзор, може комисията да работи добре, но тук има риск. Ако се поеме такава отговорност, националните органи, които нямат желание да правят пазарен надзор, искат да прехвърлят това на комисията, без да подобрят системите си. Те искат Европейската комисия да повдига трудните въпроси, когато някой нещо не спазва, макар че те нямат необходимите ресурси. Предложението, както го чета аз, не е съвсем ясно какво е разграничението между ролята на комисията и на националните органи. Трябва да има по-ясно задължение от страна на държавите членки да извършват този надзор, но това задължение трябва да е ясно и Европейската комисия трябва да може да действа по него. Тоест, трябва да ги държи изкъсо. Искам засилване на този форум по прилагане и засилване на ролята на комисията. Европейската комисия ще управлява този форум, ще го председателства и ще бъде в сърцевината на този форум като ще диктува на държавите членки какво трябва да направят в национален план. За мен този метод е по-добър. Лично така мисля, но знам, че тук има различни становища в залата и с удоволствие ще обсъдя различните становища с вас, за да имаме най-добрата система. Що се отнася до таксите, които ще се заплащат в национален план, настоятото предложение на Европейската комисия не е пропорционално имайки предвид ефикасния надзор и оценка на функционирането на техническите служби. Безпокоя се, че предложението на Европейската комисия не почва от това колко пари са нужни, а започва от това как ще се наберат средствата тъй като тяхното предложение ще се променя всяка година, в зависимост от типовите одобрения, които са извършени. Според мен не е ясно как ще се случва. Има и други предложения, които също са се съсредоточили върху набирането на средства, а не колко средства са нужни не е ясно избора на техническите служби, а, дали ще зависи от таксите, които те налагат. Парламента направи своя преценка по оценката на въздействието на комисията за таксите и то повдигна известни въпроси, свързани с ползите, които твърди комисията, че ще излязат от това. Какво трябва да се направи според мен? Европейските, извинете, националните държави трябва да финансират това от националните си бюджети, Европейската комисия пък да направи така, че да е сигурна, че те извършват тези проверки. Но това е огромна сфера, която може да бъде обсъдена. Още два момента. Санкции при неспазване. Комисията предлага да може да налага такива до 30 000 евро на автомобил и тези средства след това да останат у комисията в общия бюджет. Докладът, който аз предлагам, а, има механизъм за обжалване. А, там ще се налага един общ а, метод за държавите членки, а Европейската комисия ще даде правата на държавата членка, за да може те да налагат тези санкции. Тоест тя ще накара ще даде правомощия на комисията да принуждава държавите членки да санкционират, там където има нарушение. Събраните глоби предлагам а, да бъдат използвани за потребителите или за екологична защита, ако да речем имаме емисионни проблеми. Тези средства, според мен, трябва да отидат в тази посока, а не да отидат в общия бюджет. И накрая валидността на тези типове одобрения. Предложих да разширим, да удължим от 5 години на 8 години това одобрение. Отговаря на цикъла на един модел на автомобил. Също така искам упростявано, опростено одобрение. Ако типа не се е променил, няма нужда от ново типово одобрение. Това е особено важно за многоетапните МПС като камиони. Това е. Също така съм записал накратко какви са промените. Знам, че е труден въпрос, но това е единственото законодателство, по което парламента ще може да реагира и така да покаже какво мисли за кризата с Volkswagen. Мисля, че дълги дискусии по този въпрос няма да има. Нужна е система, която да сработи. Не съм против да се дадат повече правомощия на Европейската комисия. Нямам нищо против. Искам система, която да работи. И е ясно, че няма система в света, която по-настоящем да работи. Няма модел, който да е спрял Volkswagen. Volkswagen успя да се измъкне от всички. Така че Имаше предложения да променим системата си изцяло и това ще означава да се спрат такива случаи като тези с Volkswagen. Няма да стане. Не мисля, че има доказателства за това. И мисля, че предложението, които направих, ще доведат до система, с която евентуално да предотвратяваме такива случаи като Volkswagen, но да имаме и добра система за типово одобрение, на която може да се вярва от клиентите и имаме безопасност за всички по пътища. И така вам давам думата на председателката и очаквам дебата. Благодаря ви, господин Далтон. Сега докладчиците в сянка, първия за НП. Заповядайте. You, Благодаря, председателю. Първо, на докладчика ще благодаря господин Далтон за извършената дейност, за подготовката на доклада. Благодаря за това, че организира много полезно посещение миналата седмица. Бяхме при автомобилни производители, НПО и така нататък. Много информация получихме по тази тема и ние ще я използваме в бъдеще. Много е важна тази преписка, особено след доклада Volkswagen. Искаме да си върнем потребите... доверието на потребителите. Предложението на Европейската комисия е стъпка в правилната посока. Имаме нужда от промяна. Едни и същи правила трябва да се прилагат в целия съюз, не само за производители, но и за онези, които извършват изпитвания и за потребителите накрая. Имаме нужда от по-малко бюрокрация, по ефикасна система, истински изпитвания в реално време на емисиите и независими експертни мнения. Европейската комисия като пазител на тази система трябва да действа в тази посока. Затова искаме такъв форум за обмен на информация, за спазване на законодателството. Там ще се обменя челен опит – ще имат допълнителни процедури за одит и за работата на органите за типово одобрение. Контрола на пазара е нещо много важно. В момента няма такъв. И за това смятаме, че трябва да има. Що се отнася до глобите и санкциите? Искаме те да останат в предложението. Ще се стигне, надявам се, до компромис, но бихме искали глобите и санкциите да останат в текста. Що се отнася до производителите и инсталациите, на които те изпробват автомобилите. Нужно е първо да бъдат одобрени тези инсталации, където се извършват тези изпитвания. Няма достатъчно капацитет в Европейския съюз. Поради конкурентната среда, мисля, че производителите трябва да могат да изпитват своите автомобили при техни инсталации, когато, разбира се, при присъствие на институции, които се занимават с това. Нещо много важно са малките МПС. Малките и средни предприятия също са много важни за цялата економика, така смята НП. Нужен е по-гъвкав подход за малките и средни предприятия, които искат да закупят автомобили. По принцип, мисля, че вървим добре. Важно е да се спазват сроковете, и сме готови да гласуваме по това предложение. Благодаря. Благодаря, господин Стефанек. Сега за групата на социалистите и демократите Шал Демози. Uh, Много благодаря. Благодаря на докладчика за доклада и за съображенията какво да се прави, що се отнася до системата за одобрение на типа. Но трябва да кажа, че просто не съм съгласна с вас. Установих само едно или две изменения, че има само едно или две изменения вашия доклад, които мога да одобря. Разбира се, много е важно да сме открити и да получаваме повече данни за колите. Това е важно за органите за пазарен надзор и другите органи, които се отнасят до одобрението на типа. Така че съм съгласна с вашето изменение 70. Приветствам вашата идея за това, че следва да се гарантира това, че вносителите имат същите задължения, както и производителите в Европа. Това са вашите изменения по член 14 и 15. Независимо от това, няма други изменения, с които бих могла да съглася. Вие говорите, че е необходимо да има реформа. Абсолютно съм съгласна, но смятам, че решението не е това, което вие предлагате. Вие предлагате да се заличи всичко, което позволява да се изгради една по-добра нова система. Виждаме, че това, което вие предлагате, не е достатъчно. Ние и двамата сме членове на една и съща парламентарна комисия и следяхме много отблизо скандала с Volkswagen, въпреки че законодателство за одобрение на типа не е посветено само на този проблем, но мисля си, че е важно да си извлечем полки от това, което се е случило и не съм съгласна с вашия доклад, в който вие реагирате на заключенията на експертната комисия – Срещнахме се в понеделник с представители на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. Те ни запознаха с системата за пазарен надзор в САЩ. Беше много вдъхновяващо да чуем какво те са направили. Първо, те имат надзор на американския пазар и те проверяват, проверяват, проверяват, изпитват, изпитват, изпитват многократно. И в САЩ има много силен компонент на пазарния надзор, както и много силен компонент, свързан с санкциите в случай на несъответствие. Също така, системата в САЩ има много ясна цел – спазването на закона за чистия въздух. Така че общата идея е, въздухът трябва да бъде чист. Може би ние трябва да помислим за нещо това. Трябва, разбира се, да помислим за равнопоставеност на всички производители в Европа, но трябва да помислим и за чистия въздух в Европа. Вашия доклад дори не е основа за добро обсъждане. Предложението на комисията е добра основа за обсъждане, но аз дори мисля, че предложението на комисията следва да се подобри и да се укрепи още повече що се отнася до надзора в Европейския съюз. Трябва да си извличаме полуките от случилото се и да го правим по-добре, иначе потребителят няма да ни има доверие, няма да имаме чист въздух в Европа. Смятам, че трябва да обмислим как да изградим система с по-добър пазарен надзор на европейско ниво, за да се гарантира това, че производителите изпълняват своите задължения. Няма да говоря подробно по всички изменения, които ще внеса, но смятам, че трябва да имаме система, която е много по-добра от сегашната. Трябва да се да даде отговорност на държавите членки, но само това не е достатъчно. Трябва да имаме една по-силна система, на надзор на нивото на Европейския съюз. И за да финансираме тази система, трябва също да обмислим, може би, подобряване на комисията, на предложението на Европейската комисия за структурата на таксите. Мисля си, че може да се намери начин да се финансира тази система. Не да се налага допълнителна тежест върху производителите, но да се гарантира това, че колите по пътищата са екологично безопасни и безопасни като цяло. За съжаление трябва да кажа, че за да се решат проблемите, вашият път не води до никъде. Ние трябва да засилим европейския компонент. Не само за да имаме повече Европейски съюз, а за да имаме най-вече това, че потребителите имат повече доверие към единия пазар. Много ми беше приятно да изслушам НП, защото мисля си, че по-скоро сме съгласни с НП да използваме предложението на комисията като основа и да работим върху тази основа. И искаме да постигнем законодателство, което води до чист въздух, равнопоставеност, по-малко по-малко бюрокрация. Нямаме в момента такова законодателство, но имаме нужда от това в бъдеще. Благодаря, госпожо Шалдемози. От Алде заповядайте. Благодаря, господин председател. Извинете, че закъснях, беше много сложно да стигна до тук. Установих е, че е сложно да стигна тук. Аз ще се постарая да предложа някои идеи от името на моята колега Дите, която не може да стигне. Тя първо моли да благодаря на докладчика за доклада, за организацията на две експертни заседания по този много сложен въпрос. Нашата група в светлината на разкритията Дизелгейт призова Европейската комисия да създаде система за надзор на нивото на Европейския съюз. Предложението на комисията наистина включва подобни мерки и ние приветстваме това. Сега трябва да обсъдим как да се организира цялата система и как да бъдат разпределени задълженията. Трябва да гарантираме това, че колите отговарят на всички правила и са безопасни. Също така трябва да знаем, дали службите на комисията ще имат нужда от допълнителни ресурси, за да изпълняват новите задължения и новите правомощия. Приветстваме и предложението на комисията текстовете за независимите доставчици на услуги, които ще проверяват условията за ремонт и поддръжка. Но имаме и някои възражения. Например, комисията предлага методи за предотвратяване на конфликт на интереси, обаче тези предложения ще доведат до сериозни практически осложнения. Не се отчита асиметричното разпределение между държавите членки на производителите и доставчиците на услуги. Ще е необходимо да се извършват трансгранични плащания и т.н. Как комисията разглежда този проблем? и как ще работи на практика механизма за таксите. Загрижени сме и за това, което гласи предложението на комисията, що се отнася до сроковете. Петгодишния срок ще е трудно да се спази. Това ще бъде сложно и за производителите, и за органите за одобрение на типа. Призоваваме комисията да обмисли този срок, докато докладчика в това отношение ни води в правилната посока и мисля си, че по този аспект трябва да работим, така че нещата станат осъществими на практика. А също така трябва да се получим от опита на пазара на САЩ и други страни. Това може да ни бъде полезно. И искаме да подчертаем накрая още един момент. В проекта доклада се говори за правомощията на форума за правоприлагане. Смятаме, че е важно да бъдат уточнени тези правомощия, за да се засили още повече сътрудничеството между държавите членки и техните компетентни органи. Това е отрешаващо значение за успешното изпълнение на рамковия регламент. И моля, не ме карайте подробно да обяснявам защо това трябва да бъде така но така или иначе Дита ме помоли да предам това. Благодаря ви. И сега господин Тио, но той не е тук. Заповядайте, имате мута. Благодаря, господин председателю. Господин Далтон, е, вие, сте, вие успяхте с този доклад да разгледате да направите предложението на комисията да изглежда почти е, симпатично и революционно, е, което е интересно, защото се намираме в парадоксално, парадоксално положение. Е, тази комисия, която обикновено възлага на, на държавите членки защита на потребителите, е на път да се превърне в Комисия в защита на промишлеността което за мен създава сериозен проблем, защото е, положението, в което сме поставени е, от една страна да застане между Световната здравна организация и изискванията за околна среда, които пряко или непряко е, е, е, е, води е, за Европейския съюз до смърт на десетки хиляди хора в Европейския съюз. Не говорим само за че качеството на въздуха, но въпросът е свързан и с това дали децата, дали човек да излезе на разходка в неделя сутрин или да държи децата в, в физкултурния салон в училище, просто защото навън положението не е добро. Тоест, въздуха е лош. Положението е трудно. И аз лично, на мен лично ми писна да слушам само за скандала Volkswagen. Не става дума за Volkswagen. Това е общ проблем за цялата европейска автоиндустрия е, и за Рено, и за Пежо във Франция, е, защото макар да независимо дали говорим, е, и става дума и за Фиат в Италия, а и за Фолксваген. Говорим за общо явление и не за едно лице в едно предприятие, което, видите ли, работело в, и създава и прави грешки. Средата като цяло е измамна. Измамна глобално, което е резултат от явления, които засягат десетки хиляди души ежегодно. Така че би трябвало да говорим, да, добре, по-малко бюрокрация в Европа и така. Не това е важното. Това може да се отнася за някои документи, които да влязат в анекса, но не това е основният проблем. А тук се изисква отговорност. И отговорният подход означава да не завитаме нещата и да си говорим какво ставало в, в Съединените щати, да погледнем защо нещата не стават при нас. Някой тръгнал да ми разказва, че в САЩ агенцията не работила правилно. Извинявайте, скандално. Ние имаме анкетна комисия комисия в парламента, която трябва да се занимае с този въпрос, защото не е лесно, защото в края на краищата опираме до заетостта в Европа, а заетостта в Европа опира до това как се ръководи промишлеността и става дума за това, как ръководи, една шепа ръководители на автомобилостроението се отнасят към това. Става дума едва ли не за изнудване. Променим ли нещата, ще се загубят работни места. Това е изнудване, защото така или иначе работните места в Европа са загубени за последните 15 години. Европейското автомобилостроене е намалило над 1 милион работни места, защото именно до това, за това говорим. Подправят се тест, изпитвания, термометри и така нататък, за да стане всичка цялата апаратура, която ни пречи да осъзнаем, че емисиите се увеличават. А вие, господин Делтон, днес говорите много неутрално е, вашата позиция е много по-неутрална, отколкото доклада. Държа... Държавите членки не си вършат работата, нека да Европа се заеме с този въпрос по примера на САЩ. А какво означава това? повече бюрокрация, да се е, разкъсат връзките между държавата и премишлеността, защото, извинявайте, вие поставите държавите в шизофренно положение. Как може да поискате от Франция да закрие и тези предприятия при цялата безработица, както в Италия, както в Великобритания. Е, един автомобилостроител като Рено, където апропо 20% от акциите са собственост на френската държава, как да им наложим на тях, на Рено, на Пежо и така нататък подобни изисквания. Е, кой е единствената органи, организация, единствената е, сфера, където можем да говорим с автомобилостроителите е, по същия начин, по, както говорим за здравето и така нататък. Е, така е, че да разкъсаме тези връзки, е, това е недопустимо. Прощавайте, господин председател, малко се разпростях. Свършвам тук, но темата е изключително важна. Няма да навлизам в подробности. Въпросът е принципен преди всичко. Искаме ли да разкъсаме тази връзка между автомобилостроенето, държавата, финансирането на изпитванията и начина на, на действие на цялата система и, и желаната цел, ако щете. И за това ние трябва да, пренес, да прехвърлим, да добавим да намалим бюрокрацията и тук съм съгласна. Великобритания е пример за това как нищо не работи, защото а, там става по същия начин и в автомобилостроенето, и, и в а, изпитванията, и нещата вървят, или по-скоро не вървят все така. Така че е, очевидно така не може да се работи. Е, нека е, вие казвате ясно да направим така, че националните бюджети да бъдат намалени по този въпрос, да прехвърлим тези правомощи, и независимостта на Европа и да, да не става дума да намалим контрола, не става дума да променим технологията така, че още повече, че тя се развива много по-бързо в момента. Въпросът е да работим за защита на потребителите, да работим на тях, тяхното здраве. Говорим за независима Европейска агенция под контрол на комисията с независимо финансиране и независима дейност. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на господин Дзуло. Благодаря, господин председател, Благодаря на нашия докладчик. Доверието в автомобилните компании, както и контрола върху самите МПС, се компрометира след подправените тестове, които ни показа Volkswagen. Както видяхте, че други големи марки бяха засегнати от това, като Фиат и така нататък. Необходимо е да преразгледаме всички разпоредби за хомологирането. Да мамиш трябва да се превърне в нещо много трудно. Предложението за нашия докладчик, на нашия докладчик обаче не върви в тази посока. Според мен то не се занимава с фалитите на системата. Виждате някакви хитреци и успяха да излъжат цялата система. За да може да функционира тази система, е необходимо по два фактора да се намесим. Първият е независимостта на техническите служби техническите служби, които правят тестовете в лаборатории, трябва да могат да направят истинско хомологиране. Днес прототипните изпитвания се правят от националните органи по а, хомологация, които често нямат необходимите средства и ги дават на трети страни. Тези трети страни, външни организации, те са много близки с конструкторите, които са направили тези автомобили и много често получават средства от автомобилните фирми, които е, дават самата кола да бъде тествана. Ето ви ясната връзка между този, който контролира и този, който е направил автомобиля. Затова смятам, че държавата трябва да се занимава с тези изпитвания, да заправят услугите вътре, а не да ги дават на подиспълнение на някой друг. Държавата е тази, която трябва да понесе отговорността за всяко едно изпитване, една отговорност, която сега се прехвърля нататък по веригата. Това обаче не е достатъчно, за да сме сигурни, че са независими тестовете. И стигам до втория фактор. Както вече беше казано, в някои държави, като например Франция, държавата печели, когато се продават автомобили и се прави хомологацията от националните организации. А в Италия има ясна връзка и сговор между тези, които правят автомобилите и другите. Как си мислите, че Франция няма да пусне Реното? Ние Франция притежава 25% от Рено. Как си мислите, че италианското правителство, което от край време има връзка с Фиат, няма да пусне автомобилите Фиат на пазара? Разбира се, че ще ги пусне. Затова смятам, че дискусията трябва да тръгне към трети организа... трета организация, която да се занимава с това. Тази организация трябва да проверява нези, които вече са на улицата. нези, които вече са купени и някой ги а, кара. Не трябва да има намеса от националните органи и трябва да има ясен а, инструмент, по който да се наказват националните организации, когато са допуснали такива автомобили да излязат на улицата. Благодаря. Не виждам. А, не, виждам. Не виждам обаче никой от а, Националния фронт, затова преминавам към координаторите, господин Шваб. Благодаря, господин председателю. Както казах, очевидно не е момента да се навлиза в подробности, но аз приветствам доклада на колегата Долтън и когато той казва, че иска да, че е за функционираща система, има нашата пълна подкрепа, което не е в противоречие отказано от госпожа Шалдемозе е, точно това е проблема на днешната система. Тя не действа. Затова нашата работа е да помислим как в е, настоящата рамка да постигнем това. Света не може да се промени от днес до утре. Мисля, че трябва да разграничим две неща. Разбирам и Паскал Дюран много ясно го каза, че ние разбира се в тази връзка не говорим само за техническа регулация и уредба, а за въпроса какво отражение има е, всичко това върху автомобилите и че транспортът никога няма да а, стане абсолютно чист е ясно, но като ще говорим за чист въздух, за clean air, ясно е, че трябва да направим нещо. Но да създаваме впечатление, че имаме альтернативи към а, нискоемисионните коли, това изисква да кажем пределно ясно. Въпросът е как в, настоящата система в Европа можем да внесем подобрения, да, да не се стига до скандали, като цитираните от Паскал Дюран. Господин Стефанец, нашия докладчик, също каза, нуждаем се от по-ефективна система, при която комисията като не е, е в центъра като неутрален а, посредник, но не може комисията да се товари с всички задачи. Мисля, че скандала с участието в а, изследователските институти и в фирмите е огромен и не мисля, че ще се повтори. Не очаквам. И все пак въпросът днес е как можем така да обединим проверяващите органи в държавите членки, че да имаме независими проверки и да не са възможни измами. Въпросът, е, поставен от е, Паскал Дюран за заобикалянето на въпроса с емисиите, аз не би го разглеждал в този е, контекст. Нека ги разграничим. Днешния ни дебат трябва да успокои малко духовете след скандала. Има въпроси, където има нужда от подобрение на предложението на комисията. Всички сме заинтересовани в интерес и на европейските граждани, и на европейската, европейското автомобилостроене трябва да създадем доверие. Благодаря, давам думата на господин Тун. Um, you, Благодаря, господин председател. Даниел във вашия доклад има неща, които създават у мен ясното впечатление, че вие се движете по-скоро в посоката на запазване на съществуващото положение. А ние не искаме това. Искаме промяна. И слушахме емоционалната реч на Паскал Дюран, аргументите на Кристал Шалдемозе. Във всичките групи представения тук, всички сме наясно, че имаме нужда от промяна и от смелост, за да се въведе тази промяна. И имаме пред нас предложение на комисията, което не трябва да отслабваме, а да засилим. И съм съгласна с онези, които говориха за това. Разбира се, не става дума с чистотата въздуха и здравето. Не трябва да бъдем идеалисти, да не смятаме, че ще стигнем до нулеви нима емисии. Това няма да случи. Както каза Андреас, винаги ще има емисии. И аз не съм идеалист, но можем да направим много. И ако искаме да направим нещо или много, трябва да се съсредоточим върху няколко аспекта в вашия доклад. Но и вие самият споменахте за разделянето на правомощията и задълженията и таксите – е, самият факт, че комисията не казва за това какви ще бъдат разходите, не е толкова важно, защото разходите ще се променят. Важно е кой ще поеме разходите, кой ще плаща за това държавите членки или предприятията. И тук ще трябва да вземем решение. Всички знаем, че няма такова нещо като безплатен обяд. И, и това трябва да бъде едно ясно решение, кой ще плаща. Също така стои въпроса, кой ще носи отговорност. И аз бих придала повече правомощия на Европейската комисия. Аз също така съм член на комитета ЕМИС и ние слушахме гражданите, които отправиха за пореден път обвинени към Европейския съюз за това, че този скандал се е случил. И не бих обвинявала само едно предприятие – можем да кажем, че целият сектор участва и европейските граждани очакват от нас решение. Кой ще бъде този независим орган в Европейския съюз? Това е Европейската комисия. Така че нека да помогнем на комисията да действа отговорно, нека да дадем на комисията повече правомощия. Не знам дали искаме да създаваме една нова агенция но във всички тези 28 системи, които имаме, има нужда от контрол, който да се упражнява от комисията. Трябва да има, може би, една система, която да се контролира от комисията. Аз бих насочил доклада в посока, в която комисията има повече правомощи, отколкото днес. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Тун. Давам думата на господин Поспишил. Děkuji pěkně, já jsem tu debatu velmi pozorně poslou. Благодаря ви. Много внимателно слушах дебата и мога да кажа, че посоката на господин Далтън е нещо, с което съм съгласен, както и с много неща, които той каза. В Чехия много често Хората искат да се постигнат промени, но без да се претоварва сектора на автомобилостроенето. Да, вярно е, ние сме комисия за защита на потребителите, но трябва да потърсим баланс между защитата на потребителите и запазването на промишлеността в нашите държави. Не трябва да налагаме нещо, което ще навреди на нашата промишленост, на автомобилния отрасъл. И аз се консултирах с експерти от автомобилния сектор, сектора на автомобилостроенето. Искам да кажа, че в Чехия нагласи са по-скоро такива, каквито са изразени от господин Далтан. Освен това има много други съмнения. Например, механизма за таксите. Той беше сериозно критикуван и смятам, че докладчика тук успява да намери определен компромис. Този нов механизъм за такси показва какъв е преобладаващи климат в Европа. Опасявам се, че това ново предложение за таксите може да предизвика недоволство на сектора на автомобилостроенето, защото сектор ще сметне, че се претоварва прекомерно. Наистина, това е един въпрос, който отдавна се обсъжда и също така стои въпроса дали да не се ограничи срока до 5 години. Докладчика предлага този срок да бъде удължен и да стане 8 години. Задавам си въпроса. Дали не можем да намерим друг начин да решим този проблем? Например, може да има ограничение на срока на действието на разрешението и той да бъде определен брой години, но може би може да се реши този въпрос да има последваща проверка след определен брой години. Много хора смятат, че този вариант би бил разумен и реалистичен. Затова искам да помоля докладчика да обмисли и това предложение. Много внимателно следих дебата. Не съм специалиста, но искам да кажа, че наистина в Чехия хората много се вълнуват от този въпрос – Ясно е, че трябва да отговорим на дизелгейта, но не искам европейската промишленост да бъде по-малко конкурентоспособна. Благодаря, господин Поспешил. Бях подготвил два въпроса към Европейската комисия, но не няма, тъй като не беше предвидено пък да и председателствам, така че затова последен взимам думата, иначе по-рано ще я да говоря. Искам да се обърна към комисията годишно колко хомологирания има, колко МПС-та преминават през този период и е, през този процес, извинете, и ако 60% от а, тези тестове се правят извън държавите по производство. Т.е. това са в държави, които нямат автомобилна индустрия, защото това са данни, по които а, могат да се направят много заключения. Няма други, които са се записали за изказване. Затова веднага думата на Йоана Ширковска от Европейската комисия, дирекция ГРОЛ. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на вашите въпроси по статистическите данни малко по-късно, но може би да се спра на проекто доклада и на нашето обсъждане. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за проект по доклада и промените, някои от промените, които призовават към по-нататъчно засилване на предложението за по-голямата яснота в него, повече прозрачност, но като цяло искам да изразя загрижеността на комисията във връзка с измененията, които могат да подкопаят цялата архитектура, цялата структура на текста, предложен на комисията. Ще се спра на това по-подробно малко по-късно. Преди няколко месеца, когато комисията внесе това предложение, имахме първи обмен на мненията. Впечатлението ни беше, че сме стигнали до консенсус, че всички сме съгласни, че трябва радикално да се промени сегашната система, защото тя не е достатъчно стрикна, не е достатъчно ефикасна, не е достатъчно прозрачна. И възоснова на това постигнато съгласие ние смятахме, че ще се работи в посока засилване, укрепване на текста на комисията, но с продължаването на работа, с продължаването на работата, внесените от нас предложения се разводняват. Внасят се изменения, които ни водят в противоположна посока и комисията е загрижена от това. Внесените изменения не Внесените от нас предложения не целят някаква революция в системата ни. Искаме да се запази децентрализирана система с 28-те държави членки, но искаме тези 28 държави членки да действат все едно са едно цяло. За това внесохме нашето предложение и измененията в проекта от доклада, за съжаление, прекъсват тази поета от нас посока. Този текст не е само за промяна в правилата. Ние говорим за промяна в менталитета и подхода и от страна на компетентните органи, и от страна на сектора, и от страна на комисията. Тази дейност е сложна, абсолютно сме наясно с това, но трябва да сме много сериозни. И сега по няколкото предложения, които прозвучаха днес. Ще се съсредоточа само върху трите или четирите най-важни. Първо финансирането. Ние имаме правила за пазара надзор, те действат днес, но те не се прилагат достатъчно добре. Пазарният надзор не работи и ние искаме държавите членки да изпълнят задълженията си спрямо единия пазар. Знаем, че не е достатъчно финансирана дейността по пазарния надзор. Искаме държавите членки да направят нещо, но предложението надхвърля задължението на държавите членки. Трябва някой да извършва тази дейност, комисия да предлага да се наложи такса на производителите. Ако се предложи друг вариант, ще съгласим, но не искаме всичко да се провали, просто защото няма достатъчно пари. Системата без достатъчно средства няма да може да работи. Също така комисията иска да спре на следните въпроси. Мисля си, че има голямо неразбиране на ролята на комисията при пазарния надзор. Ние не съществуваме за да заместваме, която да било държавите членки. Имаме различни правомощия, различни задължения, целите ни са различни. Така че не е правилно да се говори за смесване на ролите комисията трябва да гарантира това, че държавите членки изпълняват своите задължения, тя не трябва да изпълнява техните задължения. Искам много ясно да заявя това. За оттеглянето, това е много важен момент, проектът доклада не позволява на комисията да действа на нивото на Европейския съюз, когато става дума за не спазване на правилата. Ще обясня по-подробно. Днес имаме държави членки, които се, които извършват отзоваване, оттегляне от пазар по най-различен начин, доброволно и по различни други начини. И това предложение цели да може да се оттегля, да се иземват от пазара стоки на нивото на Европейския съюз. Защото ако това не стане, ще сблъскаме отново и отново с същата ситуация, в която сме днес. Сега за валидността на одобрението на типа разбираме, че се води обсъждане за това дали тази валидност да бъде 5 или 8 години. Това, което със сигурност не искаме е работата по валидирането на одобрението на типа да бъде просто формалност. Това е точно, което се случва в момента и точно това цели проекто доклада. Да се запази сега действащата система и бъдеще. И това, което е изключително важно във връзка с валидността на одобрението на типа – органите за одобрение на типа трябва да могат да оттеглят одобрението на типа, ако се установи несъответствие. Така че вие тук говорихте за Американската агенция за опазване на околната среда. Тази агенция успя да постигне съгласие с Volkswagen, защото агенцията можеше да отегли одобрението на типа от Volkswagen. Ние се лишаваме от този инструмент. Така че това са основните проблеми за нас. Те далеч не са всички. По форума, по глобите също така ще говорим на един по-късен етап, но искам да посоча, че трябва да сближим нашите позиции не само възоснова на общото разбиране, че има нужда от реформа, но трябва също така да стигнем до консенсус как ще бъдат изготвени и реализирани тези реформи, защото това ще доведе до реална промяна в сравнение с днешната ситуация. Комисията работи усърдно, за да постигне тази цел. Благодаря ви. Bene. Il intervenire? Докладчикът иска ли да се изкаже? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Наистина се очаква сериозен дебат с различни мнения и становища. Това ни е работата в края на краищата. Радвам се. Искам да кажа няколко неща в отговор на казаното. Първо от госпожа Шалдермозе. Е, е, мисля, че тук основното и тук сме съгласни. Е, напълно съм съгласен с вас, че целта на упражнението е да постигнем чист въздух от колите. Въпросът е как. А, мисля, че трябва на първо място да познаем а, ролята на това, което аз предлагам. Аз съм наистина за сериозни задачи на Европейския съюз повече, отколкото в момента второто наблюдение на пазара. Аз съм с удоволствие ще се заема по-сериозно с този въпрос, но тук предложението на комисията е доста обтекаемо, нищо не е крайно не е конкретно първо как да се финансира, второ как ще действа, трето ще се отрази ли зле на националните държави техните задави още повече, че едни и същи хора ще вършат работата и в един и другия случай. С радост ще помисля отново по въпроса за пазарния надзор, но тук трябва да, да свържем нещата с националните пазари, защото това е при проблема, основ, основата на проблема. Ние имаме в момента права, правила, свързани с ролята на националните органи, регистрация по държави и така нататък. Но не си, ако не, не, не проявяваме взаимно доверие, няма да можем да постигнем целите, които имаме. В, ако не вярваме на националните органи, аз не виждам и комисията да предлага различна система, която да, да, е, да е способна. Ще взема пред, пред, предвид системата в САЩ, но там няма разрешаване, издаване на разрешение от одобрение на колите. Агенцията казва, колата отговаря и съответно е, с това нещата приключват. Въпросът е, е, че ако искате да се нарушите правилата, там вече правната система сработва много жестоко, но на първо място не, не можете да е, не може да се предотврати случая като Volkswagen и, и всъщност нека припомня, че една неправителствена неправителствена организация разнищи скандала и започна скандала с ФАОВ. Е, е, така че не вярвам, че, ще, че има практически изпълним мо решение с подобна агенция в Европейския съюз, още повече, че тя няма да дава разрешение за, или да, да, лицензии за пускане на а, коли на, на автомобили на пазара. По въпроса за пазарния надзор и финансирането, мисля, че предложението на Комисията за национални такси ще убие пазара и в крайна сметка нещата ще станат още по-неефективни. Има предложения за финансиране, но аз чух и мнението на социалистите и на зелените, но това, което вие предлагате, в крайна сметка всичко се стоварва на гърба на потребителите, които да плащат за подобни скандали. А това, което искаме да кажем е, че всъщност голяма международна компания всъщност осъществява, извършва измамата, жертвите жертвите ще бъдат тези, които ще понесат удара. Има освен това предложение за 10 евро такса на автомобил за финансиране на системата това ще бъде разрешено в ограничен мащаб за държавите. Ако а, искате да покриете повече от досегашните е, ограничени проценти, е, трябва да въведете много по-сериозни такси. Така че трябва да поговорим по този въпрос. Е, рамката за даване на технически разрешения и регистрация на автомобили ако една кола трябва да мине на технически преглед, която е възложен не от а, агенцията, а от някой друг, мисля, че ще се върнем отново към случая Volkswagen. Роля, ролята на комисията. А, нека да сме наясно, че комисията също не, не си е свършила работата, не поставя верните въпроси. Очакваме ли а, тя да застане срещу бизнеса при положение, че до сега не го е направил. Е, комисията е, също е, е под ударите на евентуални, конфликта конфликт на интереси, така че няма разковничество и вълшебна пръчица, с която да решим въпроса. Моето предложение е да дискутираме и да потърсим общо удовлетворителен компромис. Колите, автомобилите трябва да бъдат чисти, автомобилите трябва да бъдат безопасни, но трябва, това трябва да стане в рамките на същото съществуващата рамка. Тръгнем ли да я променяме е, при отсъствие на воля за това и у комисията, и у съвета, няма да стигнем до никъде. Благодаря. Последната точка от дневния ред е отложена за следващото ни заседание. И за това приключвам заседанието. Искам само да ви припомня, че следващата е на нашата комисия бъде понеделник 10 октомври и след това на 11. Много благодаря. Приятен уикенд.